Good afternoon, colleagues. I'm going to make a start because we... Здравейте, колеги, ще започваме, защото имаме е, важни точки от дневния ред. Вече сме закъснели. Докладчикът е, е тук и първа точка от дневния ред. Ако няма възражения, дневния ред смятаме за прият. Преводът си има превод на френски, немски, италиански, холандски, английски, гръцки, испански, шведски, унгарски, полски, български и румънски днес след обед. Координаторите се съгласиха за да проведем извънредно заседание, че заседание следващия четвъртък, едната седмица на 17 декември от 9 до 10 в Страсбург, за да гласуваме е, текста, по който сме се съгласили за пакета за регулиране на данните документите ще трябва да бъдат одобрени от комисията при препоръка на координаторите. Стигаме до трета точка. На път за тук ли е докладчикът? А, това е пред, пред представен от господин Гърков по време на миналия мандат между институциите бе решено да се възложи проучване на техническите страни на проекта, което приключи 2014 и пилотен проект приключил през 2015. Пилотният проект бе възложен на комисията ЕОЛИЗА и днес тук е нейният директор, господин Гърков. А тук също ще е и дойде и председателят на Европейската комисия, господин Розенберг. Първо ще дам думата на господин Гърков, на страна господин Розенберг и след това ще дам на всички, които желаят да говорят по тази тема. И е така, господин Гърков, имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Благодаря за поканата да представя резултатите от пилотния проект за интелигентни граници, възложен на моята организация. Това е част от подготовката и прилагането, надявам се, на интелигентните граници. Пилотния проект ще осигури пълни и убедителни доказателства за ефективността на техниката, която ще се използва за този проект. Искам също така да подчертая, че това мое убеждение се основано на факта, че резултатите от пилотния проект са представителни, е изчерпателни, като се има предвид подкрепата на страните членки за пилотния проект, е, изпълнената работа и събраните данни за резултатите от е, технологията и акселераторите за управлението на границите, пък и опитът на пътуващите. Какви са целите на проектът? Проектът има три е, цели. Първо, е, да изпита определени технически опции и да види как те действат в оперативна среда и възоснова на това на събраните свидетелства да е, реши какви са най-изпълнимите и подходящи технически решения и на последно място, но не по важност, да се изгради и е, осигури високо ниво на защита на данните по време на целия проект. Пилотният проект е един много сложен проект и сложността му проистича от неговия обхват. Това беше очертан от Европейската комисия през 2013 година, включва редица тестови примери, които бяха изпитани на редица ГКП-та, очакваха над 100 участници и редица също така изследователи, които работиха на място. Изпълнението от не около 7 месеца в 12 страни членки, е, на 18 различни ГКП-та, летища, сухопътни граници и морски граници. На повече от 15 места участваха и граничните охранителни служби. Имахме над 58, 58 пътници, които преминаха тези граници през съответните ГКП-та и доброволно участваха в пилотният проект. Пилотният проект се насочи в две главни а, насоки биометрични данни, идентифициране на биометричните факт, данни и тяхното използване и зрелостта на съответната техника, която се използва за този цел, а също така и така наречените акселератори, това са различните гейтове, през които преминават гражданите на Европейския съюз и на други страни А, Б и, и, и С зависимост от това откъде идват. Ако погледнем сега подробностите е, за опитите, свързани с биометриката, трябва да подчертая, че те бяха а, изпитани почти на всички гранично контролни препускателни пунктове, на сухопътни граници, на летищата и на морските граници, също така и в различни варианти на използването на биометричните данни. Отпечатъци от пръсти, от един, 4 или 8 пръста, също така и също така и ирис на, ирис на разпознаване на лицата. Важно е да се спомене, че всички биометрични идентификатори бяха използвани по един и същи начин на границите, тъй като един от важните резултати от този проект трябва да бъде уеднаквяването на методите. Различните трите вида граници също така изпитахме резултатът от трите различни вида потоци пътници А, Б и С през различни гейтове да минават и резултатите също тук така са убедителни и достатъчно представителни, е, за да представят пълна картина на резултатите от използването на подобна техника за управление на границите. А сега някои от подробностите. Първо, общите резултати от пилотния проект. Първо, първият подобен резултат, за нас е особено важен, това е, е високото ниво на приемане от пътуващите на новите технологии. Всички участници в тестовете бяха поканени също така да кажат как виждат това, което им се е случило и над 80% реагираха положително, дадаха положителна оценка на опитът си за преврекосяване на границите по време на тестовете. Също така положителна връзка, обратна връзка получихме и от е, служителите, граничните служители. Е, защото ефективността на тези средства ще помогне на тяхната работа. Други резултати във връзка с резултатите от използване на тази техника също са насърчителни, а също така и видимостта и добавената стойност на използване на биометрични средства, различни видове биометрични средства и тяхното въздействие върху онези, които прекъсяват границата, бяха потвърдени като положителни. Наред това, Установихме и някои общи предизвикателства, свързани с изпитаните технологии. Идентифицирахме като пропуск това, че няма нови стандарти за сертифициране чрез биометрични данни, т.е. това е една задача, която трябва да бъде решена, като използваме техника, произведена от различни производители. А дори същите, същите апаратури при различни условия дават различни резултати. Докато едно работи чудесно на летището, а, на сухопътната граница между Русия и Финландия, например, същото съоръжение не даде същите сходни резултати. И това е също един от резултатите на пилотния проект. Колкото до опитът на гражданите от трети, на трети страни. И там установихме известни празноти в обмена на информацията и общите стандарти по отношение на трети страни. Особено там, където става дума за електронните паспорти. Особено пътници от САЩ, Китай, Бразилия имаха трудности при преминаването на гейтовете АБЦ сега във връзка с използваните биометрични устройства, установихме, че няма единен качествен стандарт у различните доставчици на подобни уреди. А какво значи това? Това значи, че на две ГКП-та опитахме сканери за пръстови отпечатъци, един от, предаден от доставчик А, другия от доставчик Б и имаше някои малки разлики в резултатите. Това не засегна крайният резултат, но очевидно беше проблем, който трябва да се има предвид. Сега малко повече подробности за заключенията на пилотния проект по отношение на биометричните идентификатори. Първо за отпечатъците от два пръста доказахме, че и 4, и 8, и 10 пръстови отпечатъка могат да бъдат използвани на всички видове граници. И техниката е на лице на пазара. Трябва да се спомене обаче, а, че а, когато трябва с а, а, при взимането на 8 или 10 пръстови отпечатъка времето е много по-дълго. Примерно 8 пръстови отпечатъка е два пъти по-дълго, отколкото 4 при 4, а пък при 10 пръстови отпечатъка е три пъти по-дълго е времето, което е необходимо да се взема. Сега по отношение на зрелостта е, на използваната техника и съоръженията – апаратите, които използвахме за четири пръстови отпечатъка, изглежда са така по зрели в техническо отношение от другите. Сега, като се работи по, по разпознаване на четите на лицето, това също бе естествено на всички видове граници. Има техника, достатъчно зрела. Бяха с обикновени камери, камери, които се използват на компютрите, които са на разположение, бяха използвани и се оказа, че са достатъчно надежни, значи на лице е вече техниката за подобен вид разпознаване. По отношение на ирисните сканове, на лице е такава технология, обаче има големи разлики в качеството на резултатите на сканерите, в зависимост от условията, в които те работят. Така че от гледна точка на агенцията, заключението ни е, че тази техника все още не е достатъчно, технология не е още достатъчно зряла да се използва на всички видове граници. Така, колкото до времето, което е необходимо за сканиране на ириса, поне е по-дълго в сравнение с другите два вида на разпознаване, лицевите черти и пръстовите отпечатъци. А, акселераторите или ускорители, ако искате. Те бяха използвани при проверки на лица от трети страни. Първо да кажа за АБЦ гейтовете Възможно е те да се използват за граждани на трети страни, също така както те днес се използват за гражданите на Европейския съюз, там където се прилагат, разбира се. Резултатите и от служителите, граничните служители, и от участниците в проекта бяха, отзивите бяха положителни. Разчитането на електронните данни – в чиповете на паспортите също се оказа напълно възможно, въпреки че, както споменах, тук има някои технически проблеми при документи, издавани от някои страни, но не е трудно обаче да се осигури е, по-лесното разчитане на информацията в чиповете на тези паспорти. Сега за будките на границите което да се вземат пръстови отпечатъци и да се прави лицево разпознаване, технически възможно е те да бъдат създадени. И ако става дума за времетраенето с или без будки, трябва да кажа, че използването на специални будки за предварителна проверка на пътниците съкрещава времето, за което те остават на границата. Също времено трябва да се спомене, че а, така, много важно е да са видими, добре видими тези гранични будки а, а, във връзка с помощта, която да, трябва понякога да се окаже на, на пътниците. А, това беше един от резултатите, когато изпитвахме различни варианти с или без използване на будки. И сега, накратко, изпълнимостта и надежността на, на използваната технология и нейната надежност бяха доказани. Възможно е използването на биометрични биометрична идентификация. Този процес е значително усъвършенстван. Има някои проблеми с, с технологията. В, в, в някои случаи, примерно използването на биометрични идентификатори в, в движещи се влакове, например, но това в никакъв случай не променя общите заключения. Може да се използва тази техника. Изпълнимо е също така и прилагането на ускорители а също така, автоматизирането на работата на граничния контрол е възможно, приемливо, положителни резултати имаме за възможностите за въвеждане на подобна автоматизация. И по време на пилотния проект бе установено колко е, е, е времето при взимане на два или повече пръстови отпечатъка, при повече отпечатъци, разбира се, по-дълго време е необходимо. И, е, независимо какъв е, вид е, техника за биометрично идентифициране се използва, това време не е дълго. друг резултат от пилотния проект беше, че е много голямо значение има техническата конфигурация на използваните уреди. И от това зависят и резултатите. Бързината на обработката на пътниците, а също така и това ни казаха граничните служители, които участваха в проекта, че те имат чувството, че докато новите, новата техника ще бъде много полезна е необходимо да се обучи на граничният персонал да работи с нея. И накрая, но не последно поважно, съчетаването на биометрични методи, така както бяха използвани в проекта, е напълно възможно на лице по, нас, по подобна техника. Може да се съчетават различни методи за биометрична идентификация на пътниците. Това ще повиши ефективността на проверките на ГКП и ще улесни живота на пътниците. Искам също така да спомена и следното. До сега говорих за техниката. Но много важно е да не се забравя, че трябва да можем да погледнем и от друг ъгъл нещата какъв, какво ще бъде въздействието на използването подобна техника върху основните права. И така беше целта на едно паралелно, паралелно изследване, което вървеше успоредно с главната работа. Да се изследва отношението и опитът на лицата, особено лицата от трети страни, прямо използване на изпитваните технически средства и бяха събрани данни малко над 1000, 1234 е, случая на 74 пункта бяха събрани е, и около 50% мъже и жени бяха е, лицата, и изследваните лица. Е, какви са резултати, главните резултати от тази работа? Този доклад е ще бъде част от доклада за пилотния проект. Мнозинството от пътуващите не виждат използването на биометричните средства като нещо, което компрометира, нарушава техните основни права. Значи, пръстовите отпечатъци се смятат, така се усещат като по-малко нарушаващи личното пространство от дишевото е, разпознаване и ирисното сканиране. С това ще приключа. И е, искам да подчертая, че от гледна точка на нашата агенция резултатите е, от пилотния проект са солидни, полезни и наред с проучването на комисията миналата година доказва техническата възможност за а, използване на интелигентни граници. Благодаря, господин Гърков. Преди да дам думата на представител на Европейската комисия, искам да попитам, има ли някой, който на този етап иска да се изкаже? Да, виждам три мъже. Виждам три мъжелащи. No one else asked for the floor. that three members. Добре, трима мъжелащи. Записвам четирима. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? В 15.45 трябва да пристъпим към следващата точка. И така, колеги, моля да се изказвате е, съвсем накратко. Същия призив имам и към комисията. Господин Розенберг, заповядайте за думата. Благодаря, господин председател. Да, накратко ще се изкажа. Искам само да припомня, че пилотният проект е част от е, един проект, който започна в началото на 2014 година в отклик на някои съмнения и тревоги, които възникнаха в Европа, в това число и в Европейския парламент. Целта на концептуалния проект бе да се провери и да се преосмислят някои от елементите от първоначалното предложение. Първите плодове от проект беше техническото изследване. През октомври миналата година беше беше проведено, а сега вече мина и пилотния етап. Това стана на базата на споразумение за делегиране на правомощия между комисията и ЕОЛИЗА. Получихме миналата седмица документа, запознахме се с него. Смятаме, че е изключително добре е свършена работата по пилотната фаза и отговаря на споразумението, така че поздравяваме Еолиза за, за е, успешното изпълнение на този единствен по рода си проект. Да приемете нашите благодарности. Е, много ценна информация проистича от е, този проект за това какъв е опита на, на пътниците. Комисията ще вземе предвид препоръките в доклада. Те са добре обосновани и смятаме, че е, има достатъчно е, достатъчно причини да, да, да, да се замислим по-дълбоко върху тях. Сега доклада е чисто експертен по характер. Е, това беше и поръчката ни. Е, показва ни кое действа, кое функционира, кое не. Кое е полезно и кое не е особено полезно. Но сам по себе си не, докладът не е предложение и не е модел за това как да, да функционират границите в бъдеще. Сега ни трябват обаче нови измерения, освен експертното и техническото, правно, организационно, политическо измерение трябва да се добавят за да се изгради архитектурата на бъдещата система. Важни са въпросите за, за съхраняване на данни, например. Комисията в момента изготвя оценка на въздействието към новите предложения. Там ще залегнат всичките тези елементи, които изредих е, и ще ще очертаем една, една добре съгласувана, координирана система, обща система. В началото на 2016 година трябва да се, да се приемат предложенията, с които ще има излезе комисията най-вероятно през март месец. Председателя, благодаря за краткото изказване. Таня, като докладчик, давам първо думата на вас. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на, на представителя на Еолиза за обстойното изложение. за пилотния, пилотния проект и резултатите. Аз имам няколко, имам няколко въпроса. Хубаво е че в началото на годината ще разполагаме не само с техническото проучване, а и вече резултатите от пилотния проект. Понеже резултатите ясно показват, че първоначалните предложения на комисията, например като това за, за 10 отпечатъка от пръсти, са проблемни. Сега, трябва да се вземат решения от една страна по отношение на предназначението, целта на системата и от друга страна на биометричните идентификатори. По отношение на пръстовите отпечатъци, може ли малко повече информация да ни дадете? Продължавам да има тревоги. Виждаме от резултатите от пилотния проект, че това е времеемък процес а, пък за снимането и, и, и разпознаването на, на изображение на лицето е много по-бързо. Но най-краткото възможно време за 4 е, пръстови отпечата вече е достатъчно кратко всъщност, около 30 секунди. А вие предлагате и, двете, и двата идентификатора да се ползва. Е, тревогата се състои в това, че може допълнително да се забави преминаването през гранични пунктове, а пък една от основните цели на, на, на интелигентни граници е да се облегчи преминаването през граница. Доколкото разбира, много от хората, които са участвали в пилотния ви проект, намират, е, намират е, знамането на пръстови отпечатъци като нарушаване на, на, на личното им пространство, като вмешателство в личното им пространство, но пък други а, е, смятат и а, за снимката на лице и разпознаването по лище по-натрапчиво. Често пъти пътникът често пъти няма да може да, да, да реагира. Понякога има езикова бариера, ако системата не разпознае техните биометрични данни. Как, как ще могат те да продължат? Раз, запознавали сме се с някои проекти в Финландия и на други места и знаем, че нещата не са, не са толкова гладки, колкото първоначално се планира. Когато един пътник преминава през системата, ако нещо не сработи и процесът е автоматичен, това може да, да доведе до, до сериозни притеснения за, за този пътник. Това е за сега от моя страна. Благодаря. Моника Холмайер. Благодаря. Господин председател, господин Гърков, сърдечно ви благодарим за подробното изложение. Изглежда, че е, лицевото разпознаване е технически най-напредналият най модел. Това е една система, която аз лично съм изпитвала редица пъти, съм се занимавал с нея. И моето впечатление е тъкмо обратното на това, което каза колегата Тайн Файон. Ако Ако твърде дълго време отнема разпознаването, тогава, тогава ме спират и преминавам нататък. Това става, защото ми е твърде дълго името. Имам четири имена. И машината не, не, не успява да, да се справи с това. И тогава ме поканват на, на съответното гише, където, където разговарям с човек. Така че аз проблеми не съм имала и служителите винаги са били много любезни с мен. Това, което искам да попитаме е дали от техническа гледна точка, според вас, с течение на времето ще се натрупа опит в областта на снимането на пръстови отпечатъци, така че да се ускори този процес. Второ, сухопътните граници и как, как там ще се процедира с снимането на пръстови отпечатъци. Аз съм виждала на една граница, на един пропускателен пък, път, пункт, извинете, хората трябва, а, трябваше да слизат от автомобилите си, за да дадат пръстови отпечатъци, а на други места съм виждал как просто протягат ръка през колата си. по отношение на изпълнимостта, ако има ако има автоматична, ако има автоматичен контрол на данни, това, това какво означава и с какво помага? Има ли, авто, има ли автоматично сравняване, сравнение на, на данни с Евродак, например, за да не стане това, което стана в Париж? Имаше е, данни, имаше биометрични данни на, е, за, от терористите, те бяха преминали а, през а, външна граница, но въпреки това, това не доведе до, до, до сигнал за тревога. След това как, се, как ще реагира системата в случай на несъответствие, например фалшиви паспорти или паспорт, който не е собственост на съответното лице или при несъответствие между паспорта и, и и а, пръстовите отпечатъци. Следващия ми въпрос е свързан с а, ирис, ирисовите данни. Това изпълнимо ли е? Това реалистично ли е? Може ли да се е, въведе такава система? Може ли малко по-подробно да ни запознаете с технически аспект на това? Госпожа Милнар, благодаря. И аз искам да ви благодаря, господин директор, господин Гърков, за изложението, Впечатлена съм от, от ентусиазма ви, е, с който подхождате към проекта е, Smart Borders, интелигентни граници. Ние в нашата група намираме някои затруднения в това да приемем е, идеята, въпреки че сегашното положение показва още веднъж, че наистина трябва, трябва да укрепим управлението си по външните граници. Това е несъмнено, но това не би трябва, това не бива да става за сметка на основните права. По отношение на изследването на Агенцията за основните права и вземането предвид, много се радвам, че комисията казва, че взима предвид тези констатации на агенцията. И моят въпрос е е свързан с тревоги, които чухме ето в тази статия, която гледам в момента. Те са свързани с е, защитата на личните данни. Защитата на личните данни е основно право. То не е пожелателно и не е факултативно. И ние трябва да, да да гарантираме, че има възможност за коригиране на, на, на данните тогава, когато те са наточни или има някакъв проблем, например. Благодаря. Госпожа Вержия. Благодаря, е, господин председател. И аз искам да поздравя господин Гърков. Е, е, не за първи път слушаме резултатите от неговата работа. И мисля, че нещата напредват. И това е несъмнено е логично. Колкото до техниката, е, мисля, че това, което ни казахте, вдъхва оптимизъм. Е, разбира се, е, всяка техника, както и прътовите отпечатъци, има свои граници а също, също се отнася и до ирисното разпознаване. А, искам да попитам обаче за някои части от вашият анализ. Примерно, казвате, че два пъти повече време е необходимо за пръстови отпечатъци от 10 пръста, сравнение с 4 пръста. Това изглежда съвсем логично. Но а винаги съм се питала, каква ли е разликата между времето за въвеждане на тази техника и момента, когато тя ще бъде, ще влезе напълно в действие? Обръщам се и към комисията за връзката на тази техника с сега съществуващите системи на граничен контрол както каза и госпожа Омайер, във връзка с терористичните атаки в Париж. Там няма никаква връзка с интелигентните граници. Наред с това, искаме да попитам и следното. Вашето изследване почива на работата на доброволци. Всички участници са доброволци. А опитвали ли сте да работите с хора, които не са доброволци и да видите защо те не решават доброволно да участват. Изследвали ли сте защо тези хора отказват да участват в тази работа в процеса на проучването? И общо взето страните, гражданите на трети страни, казвате, не възразяват срещу използването на подобна система, когато ги питате какво мислят. Ние сме пътували в нея на трета страна, знаем, че много от тях, много е, там има подобна техника, е, зависи от е, националността на пътуващите. разполагаме с анализ, че нещата, че има известно влушаване. И има ли проучване е, по националности, в зависимост от това кой граждан на каква страна, е, как реагира? Е, и това би ни дало възможност да си обясним някои неща по-добре. Благодаря. Так я również dziękuję za e, to. E, Следващия оратор. Гарковави. E, Благодаря. Благодаря ви, господин Гърков, и на вас за изложението. Доколкото разбирам идеята за интелигентните граници, по време на, на няма за цел да услужни допълнително живота на пътниците. Няма за цел да удължи времето, което е необходимо за преминаване през граница. Със сигурност идеята на, на системата трябва да бъде това да даде възможност да се идентифицират пътници, които могат да бъдат заподозрени в терористични действия. Така че има връзка с тероризма, да, както, както каза колегата току-що. В днешния свят ми се струва, че трудностите, които проистичат от да, е, такава една нова система за сигурност за, е, за, трудност, за пътниците, е нещо, което те могат да приемат. И имам въпрос. Казахте, че в Европейския съюз все още няма единен а, е, стандарт за качество по отношение на техниката, която се използва за снемане на пръстови отпечатъци по отношение на, на, на камерите, които заснемат лицата на пътниците или ирисовите характеристики. Тоест, вие го казахте, няма хармонизирани стандарти за, за, за тези видове оборудване. Тъй като се има предвид това, въпросът ми е състояние ли сте да разработите такива стандарти? Тоест минималните стандарти, минималните изисквания, които трябва да се изпълнят, за да се гарантира качеството на данните, които постъпват в системата. Защото това би било много полезно за, за бъдещото нормотворчество. Това, което разбирам от доклада ви е, че за пръстовите отпечатъци и лицеви изображения вече, вече могат да се използват тези, тези технологии, но може би ирус, ирусовото идентифициране все още не. Е, по отношение на заснемането на, на, на лице Можете ли още сега да предложите или да разработите общ стандарт, който да се използва на всички граници? Благодаря. Председателя, през март едната година е, очакваме да се внесе е, законодателното продължение от страна на комисията. Така че има време е, да се даде подробен отговор на всички тези въпроси съжалявам, че наистина много наистина много въпроси зададохте, които изискват подробен отговор, но за съжаление нямаме, нямаме време да отговорим на всичките. Много ви моля само няколко минути Понеже закъсняваме, не по ваша вина и не по моя, но три минути единствено мога да ви предоставя да отговорите на въпроса, който ви харесва най-много. Заповядайте. Благодаря, господин председател, Съвсем накратко ще отговоря на наистина важните въпроси. Например, защо се пристъпва именно към снемането на пръстови отпечатъци, а не на лицеви изображения. Това, което зададе като въпрос госпожа Холмайер. Наистина разполагаме с необходимата технология, която ни дава тази възможност. И ако едно лице не може да бъде идентифицирано по пръстовите отпечатъци и лицево изображение, комбинацията ни дава по-голяма възможност да избягваме граници, да избягваме грешки на границите. Защо понякога не сработва системата? В рамките на пилотния проект направихме проверки и за резервни варианти, където се засягат не само техническите мерки за системата, но и какво трябва да направят граничните служители, когато има технически проблеми. Това беше засегнато в пилотното проучване. Технологията навсякъде работи по един и същи начин. Въпросът е какви са техническите решения, които ще бъдат поставени на сухопътните граници, за да се улесни преминаването. Ако някой пътува с кола и навън на температурата е минус 25 градуса, то тогава наистина ще се съгласите с мен, че не е най-приятното изживяване да се излиза навън. По отношение на базата данни, Нека кажа, че това не е технически въпрос. Технически всичко е възможно. Въпросът е какво ще бъде политическото решение и правните инструменти, които трябва да улеснят прилагането. Тук нямам какво да добавя. Сканирането на ириса, тук технологията не е толкова напреднала. Имаме известни трудности по отношение на пътуващите от Азия, имайки предвид особеностите на очите им. Т.е. технологията е на място, но не е толкова напреднала, колкото технологията за снимане на пръстови отпечатъци и лицеви изображения. По отношение на основните права и корекциите в данните. Технически тук няма проблем. Въпросът е как ще бъде оформен окончателният текст за по предложението за законодателен акт и как ще се изпълни. Така че от техническа гледна точка тук няма проблем по отношение на спазването на основните права на отделните лица по отношение на националността на гражданите и гражданите от трети страни, в началото казах, че една от ключовите цели на пилотния проект е той да сработи напълно, като се съблюдават правилата за лични данни. Ето защо не се събира информация по отношение на националността. Но ми се струва, че се предоставя информация и в тази насока в пилотното проучване, така че в доклада ще намерим намерите малко повече подробности. И не на последно място, по отношение на стандартите, нека да бъде ясно, че не, че няма стандарти за биометричното оборудване. Те са разработени в Съединените щати, а стандартите, които се използват в Европа по отношение на сканиращите устройства с стандартите разработени от ФБР. Дали Европа трябва да има сертифициращ орган или не, моето лично мнение е, което не обвързва агенцията, е, че да, трябва да има такъв орган, защото биометричните устройства стават все по-важни по отношение на контрола на границите, така че ако имаме нещо в Европа да засегне този въпрос, това ще помогне, но ще подпомогне подпомогне и комуникацията с сектора във връзка с предоставянето на данни. Благодаря, господин председателю. Председателя, благодаря, господин Гърков, благодаря ви. Ще се видим отново през 2016 година. Благодаря, че отговорихте на поставените въпроси и благодаря на докладчика. И така, колеги, преди да преминем към следващата точка, има много колеги, които стоят прави. Ще ви помоля да намерите места и да се настаните, за да можем да започнем с следващата точка. Ако не знаете къде да седнете, моля да се обърнете към колегите в залата, за да ви помогнат да намерите място и да преминем нататък. Уважаеми колеги, моля да вземете местата си да, да, да започнем. Уважаеми колеги, една от основните причини за днешното заседание е, освен последната точка, която разгледахме за интелигентните граници, е да разгледаме прилагането на системата от горещи точки, както в Гърция, така и в Италия. На първо място благодаря на колегите, които участват днес и които помолиха за това извънредно заседание. Благодаря на всички колеги, които Помогнаха заседанието да се проведе днес. Благодаря на всички колеги, които са днес тук, за да можем да свършим работата си, за да разгледаме темата за горещите точки в Гърция и Италия. Наистина е важно да участват всички заинтересовани страни, всички ключови играчи, комисията, ЕАЗО, Фронтекс, координаторите и някои от ключовите неправителствени организации, които участват в тази тема. И така, първо започваме с въпроса за горещите точки в Гърция, а след това и в Италия. Надявам се, че днешното заседание ще бъде проследено от а, а, ключови играчи, ключови актьори. Това е първото подобно заседание и поради тази причина ще се опитам да се уверя, че всички участници имат необходимото време, за да направят изказванията си и след това ще имаме възможности за въпроси. Ето защо ще следвам стрикно отреденото време. И така, колеги, Започваме с първата част, която е посветена на Гърция. И като начало ще дам думата на ръководителя в отдела към Европейската комисия, господин Мартен Веруей, който е ръководител на отдела за структурни реформи. Благодаря. Много благодаря за предоставената възможност да ви представя тази много важна тема. И така, нека да поясня каква е моята роля в това. Преди около два месеца председателят Юнкер ми постави задача да, от позицията на комисията да разгледам механизма с горещите точки, по-конкретно в Гърция. Трябва да ви коригирам обаче, аз не съм част от Генерална дирекция вътрешни работи, аз представлявам отделна служба, но работя в тясно сътрудничество с колегите от Генерална дирекция вътрешни работи. Излишно е да казвам, че обстоятелствата, при които се работи в Гърция, са предизвикателни има голям брой лица, които пристигат. Освен това, трябва да вземем предвид тежките економически и финансови обстоятелства. И на следващо място, ако обективно погледнем, погледнем на системата за управление на миграцията в Гърция, ще видим, че тя не е напреднала, т.е. комбинацията от всички тези фактори представляват един много голям много голямо предизвикателство. Нашето сътрудничество и дискусиите с гръцките власти се фокусират върху пет области, където смятаме, че трябва да има напредък. На първо място системата от горещи точки, на второ място да започне функционирането на програмата за релокация, на трето място повишаване на броя на лицата, които се връщат. На четвърто място подобряване на управлението на граници и не на последно място подобрение на капацитета на приемане, както по отношение на количеството, така и на качеството. И така, Накратко ще ви представя основните развития през последните два месеца на горещите точки. Както знаете, пет острова бяха определени от гръцките власти за места Лесбос, Кос, Самос, Лезвус в момента е единственото място, което от функционална гледна точка функционира като а, гореща точка. На други места се осъществява регистрация, но не по а, този структуриран начин, който бихме искали да се осъществява. Ето защо наистина трябва да се отбележи по-голям напредък. Властите в момента планират да започнат възможно най-бързо работа в три от петте области. Това трябва да започне тази седмица. Чакаме потвърждение в КОС, Лезвус и Лерус. Намерението е в Херус през януари и Самус все още няма яснота. Паралелно с това работим с властите и по оптимизиране на процесите в горещите точки, по регистрация и ефективността на цялата тази процедура. За тази цел заедно с властите и агенциите сме създали малка работна група и на тази база се опитваме заедно да подобрим процесите. И така съвсем накратко по отношение на релокацията. До момента 30 лица са преместени от Гърция, но бихме очаквали техния брой да се увеличи през идните седмици. Ясно е, че това е трудно, има препятствия по отношение на предоставянето на информация, да, потокът е подобрен, но повече може да се направи в тази насока. Освен това има и ниско търсене на преместването, но трябва да се предприемат и допълнителни мерки. Освен това, не, няма и достатъчно запитвания и ангажираност и от други държави членки. Ето защо преместването отнема много време връщането тук се наблюдава рязък спад. Това е поради финансовите затруднения на Гърция. Но мисля, че успяхме да се справим с това, като осигурихме повече помощ и мисля, че това трябва да бъде основата за подновяване на програмата. Това, което се наблюдава обаче, са някои затруднения по отношение на трети страни. В някои случаи те нямат желание да приемат повече хора, а именно тук трябва повече работа. По отношение на управлението на границите, тук има редица развития. Миналата седмица от около 300 служители на Frontex бяха разположени на място и а, според плановете трябва да има още 100 служители през януари. Миналата седмица гръцките власти а, постигнаха споразумение с Frontex за допълнителни служители на северната граница, които да подпомагат процеса на регистрация. И може би знаете, че гръцките власти поискаха допълнителна помощ в контекста на, Б... на ускорените операции в Егейско море. И на последно място приемането. Тук също има някои важни развития в тази насока постигнахме споразумение а, заедно с а, а, Върховния комисариат към ООН за създаването на допълнителни 20 000 места за прием в страните. Това ще бъде като допълнение към 4500 места, които бяха планирани на тези три горещи точки и ако те се развият по план, то тогава ще има допълнителни 4500 места. Има и друго грантово споразумение, което е подписано с банката. Забравих името на банката, казва оратора, но така или иначе ще има 25 000 допълнителни места като допълнение към основния капацитет. С това ще спра. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Наистина ще помоля всички да се придържат към отреденото време, защото ще има и допълнителни въпроси. А сега ще им чуем координатора на гръцките горещи точки, господин госпожа Анти Карагели. Заповядайте. Благодаря. Аз ще говоря за горещата точка в Лесбос, моря. Ще се опитам да бъда колкото може по-кратка и да ви съобща повече подробности. Искам да спомена първо операциите за издирване и спасяване. Това е, те се отнасят до хората, които още не са пристигнали в горещата точка. Искам също така да ви уведомя за процесите, които използваме и как се опитваме да подобрим работата по спасяване на живота на хората, които са се насочили към горещите точки защото хората не се появяват изведнъж в горещата точка, както виждате от картата, те идват от Турция. Виждате, червените стрелки показват посоките, откъдето те идват в тази част на Средиземно море. И те всички се събират в горещата точка Мория, както виждате на картата. Тоест има много пунктове, през които те влизат на гръцка територия. И е, необходимо е да подобрим работата по е, издирване и спасяване на беженците. Ето, виждате на този слайд какви са съдовете, които те използват. Нямаме подобни лодки в Гърция. Те поем, поемат около 60 души. И за нас това е много важно. Защо? Опитваме се някакси да разпределим бежанците, когато те пристигнат, да отделим децата, непредружените с деца, да им създадем прилични условия за живот. Както виждате, тези деца не са виждали никога море по-рано през живота си. И след като тази, този етап на спасяването приключи, те слизат на брега, но работата е много трудна, въпреки че имаме медицински лица. За тях е трудно, дори не могат да ходат, изранени са им краката, нямат обувки. Но въпреки всички тези трудности, те продължават да пристигат. тук виждате цифрите. Червената част, това са онези, които пристигат в Лесбос. А, и остров Лесбос приема най-много бежанци от цяла Европа, в сравнение с всички други пунктове в Европа. Става дума за 135 000 души, които са пристигнали само през октомври – Октомври беше върхов месец за моря. И ние се правим всичко възможно да подобрим условията за настаняване на беженци там, да усъвършенстваме и процеса на регистрация. Цифрите говорят сами по себе си. Както казах, Лесбус поема най-голям брой беженци. Това са хората, които отиват от Лесбус в пристанището в Пирея. Това са беженци, които вече са идентифицирани, регистрирани, преминали са всички етапи на обработка, които изискват гръцките власти – И макар, че тези слайдове може да изглеждат малко сложени, те са достатъчно ясни. Ето тук този слайд показваше общия брой на регистрираните пристигнали в Лесбос. Много е трудно за тези, които пристигат по този начин. Видяхте как, как изглежда това пристигане на показаните картини да преминат всички процедури. Върховният комисариат на ОНЕ за бежанците ни помага в процеса на скринирането. Работим също така и с Frontex. Използваме системата Евродак, ползваме фотографски методи за идентификация. Всичко и регистриране, всичко, което е възможно, за да дадем на хората сертификати, така че те да продължат нататък, било да искат убежище или пък е, презаселване. Знам, че на тези диапозитиви на тези, не е трудно, не е лесно да се проследи този процес. Но трябва да кажа, че ние имаме много ясна процедура за преместване, презаселване на бежанците. Всички тези слайдове са на разположение за онези, които искат да ги видят. Сега да кажа нещо за пръстовите отпечатъци и връзката с Евродак. Използваме тези апарати 24 часа в денонощието, за да може да обработим максимален брой бежанци. И накрая стигаме до а, издаването на административно свидетелство и за онези, които пристигат в горещата точка в моря. А това е особено важно. Обема на работата е много голям, както може да си представите. след като дойдат в, в, в приемните части, там има определен брой места, но се опитваме да създадем нови станции, така както ги наричаме, станции за регистриране на новопристигналите. А, така че може да можем да настаним по-голям брой хора е, обмисляме сега как можем да направим това в море. В момента имаме две регистрацион, два регистрационни пункта в моря. Виждате на този слайд в дясната страна са показани тези регистрационни пунктове. А в дясната страна се виждат е, инфраструктурните проекти, които бяха изпълнени през последните няколко седмици. Това също са регистрационни пунктове. И както виждате на този слайд, пък са показани местата, където те се настаняват. Някои от пристигащите имат специални нужди, не само нужда от дрехи и прочие, тъй като а, те пристигат а, подгизнали, мокри, но има и специфични, конкретни случаи. Жени, които току-що са родили или пък е, раждат след пристигането си в горещата точка. Или пък хора, които са били изтезавани. И е, така че опитваме се да им помогнем. Помогнем всички от тези, които имат специални нужди. Опитваме се да окажем специално помощ на жените, които пътуват сами с деца. А тук са споменати някои от проблемите. Е, съвсем накратко ще се спра на тях, тъй като няма много време. Това е което се опитваме да направим в море през идните няколко седмици. Се надяваме да получим допълнителна подкрепа от Frontex и Евродак а също така и допълнителни служители е, от Frontex. С Frontex е, сътрудничим чудесно до момента. Помагат ни за презаселването, е, преместването на пристигащите. Но хората, които работят на място, продължават да се сблъскват с някои бюрократични пречки и имаме нужда от допълнителна помощ, за да ги преодолеем. Много внимателно слушах това, което се казва за системата за пръстовите отпечатъци и другите системи за идентифициране. Гърция получава средства е, за тази цел, но въпреки това се сблъскваме с редица трудности, необходими са ни преводачи, И а, с радост чух е, наскоро, че ще ни бъдат изпратени допълнителни преводачи. И след това времето ми свърши. Искам още един път да повторя като някой, който работи на място, на фронта, така да се каже. Все още нямаме добра, добре функционираща система за предоставяне на обежище и презаселване на пристигащите. И трябва да подчертая, че вратата на Европа не е Гърция. Истинската врата към Европа е всъщност Турция. И това е нещо, което трябва да се отчете от онези, които искат да помогнат. Благодаря. Господин Шембри от службата за подкрепа на лицата, търсещи убежище. Заповядайте 3 минути. Благодаря, господин председател. За мен е чест отново да бъда сред вас. Ще се опитам накратко да се изкажа. Ще очертая няколко момента, които вече споменах миналата седмица, когато говорих пред вас. Набираме в момента експерти, Трябват ни общо 274, до сега сме получили 176. В Гърция работим на базата на оперативни планове. Един от тях вече е подписан между нас и гръцкото правителство. В момента го преразглеждаме, така че да, да, да можем да, да се съобразяваме с нуждите. Три са основните области в плана предоставянето на информация по, по пристигащите а, лица, след това определянето на държави членки, където да бъдат изпратени а, кандидатите и последен документален етап. В момента работим в лесбус, където разполагаме с 7 души на острова, които ни най-вече се занимава с предоставянето на информация. Този елемент от плана. През следните няколко дни ще имаме вече присъствие и в Пирея. По отношение на определенето на страни за кандидатите предвиждаме 10 експерти е, да, да се включат е, през януари месец едната година, като броят им може да нарасне до 20. След това а, идентифицирането на фалшиви документи. В момента се подготвяме за, за, за този етап. Опитахме се да, да помогнем за откриването на другите горещи точки, които бяха споменати, споменати от комисията, като това може да стане чрез създаването на мобилни офиси. Работим да предоставим такива временни офиси за да спомогнем за процеса на регистрацията. Основното предизвикателство, пред което се изправяме, е капацитета. Както по приема, така и по регистриране на лицата. Призвали сме гръцките власти да ни помогнат с регистрацията и в момента си сътрудничим да осигурим гладко действие в краткосрочен план. Много е, е ползотворно сътрудничеството ни с гръцката страна. Както казах, в момента преразглеждаме е, плана, защото гъвкавостта е от особено значение. Директор на е, оперативните действия на дейности на Frontex. Заповядайте, господин Клайс. Оратора няма микрофон. For the interest. Благодаря. Благодаря на Европейския парламент за това, че проявява интерес към работата на Frontex. Frontex подкрепя подхода Hotspot или горещи точки. В момента сме развърнали 114 служители в Лесбос, над 40 в Хилс, 32 в Самос, 44 на Лерус и Агатониси и 33 на Кос. Необходимо е да се говори не само за, за това какво се прави, а и какви са основните предизвикателства и, и проблеми, трудности в сигурността. Както за нас, така и за кръцките органи. Ограничения капацитет при приемането на мигранти. Ограничените, ограничения технически капацитет при За Това са основните предизвикателства, които трябва да бъдат следени системно. Според нас трябва да се, да се приложи една стратегия за управление на кризи – така че да се постигне пълен контрол на ситуацията с, с, с мигрантите. Липсата и недостига на ресурси, както технически, така и, и недостига на, на експертен потенциал, както от наша страна, така и от страна на, на Гърция. Това вече споменах. Има някои е, тревоги, свързани с сигурността, например. Е, заявяването на, на, на неистинно неистин гражданство. Документалните измама, ползването на документи, които са без някаква защита, без сериозна защита, лесно, лесно подлежат на, на фалшифициране. От 20 април в Frontex се опитваме да, да укрепим действията по операция Посейдон, но укрепването на, на дейностите на, на, на Frontex зависи от готовността на националните органи да, ни, да сътрудничат с нас. Frontex е готов е готова да, да, да изпълни модела EURTF е в Лесбос и други е, горещи точки по островите. Вече сме готови да внедрим тази, работна, тази специална работна група и по други острови. Сътрудничим си с Еолиза и Европол. В момента работим по искането за, за възможност за бързи действия по граничните пунктове и ще излезем с официално решение на изпълнителния директор до края на тази седмица. Благодаря. Преди да дам думата за въпроса, госпожа Лани Фортие, която е национален менеджер за Гърция от Националната служба от Международната служба по, по предоставяне на спешна помощ. Благодаря ви за възможността да, да разговаряме с вас по хуманитарната ситуация в Лесбос през последните 5 месеца. Организацията ни е създадена през 1993 година, като мисията й беше да работи с хора, които бягат от Европа по това време. В 26 е, е, американски града имаме офиси, което е, ни превръща в една от най-големите неправителствени организации в областта. През юни тази година Създадохме звено в Лесбос и действията ни от тогава се задълбочават. Работата ни се съсредоточава върху три основни области пречистване на водата, хигиена, защита и хигиена за цяло. Хиляди хиляди е, души са е, пристигнали в Лесбос от юни месец до сега. Това са хора, които е, плащат много пари, понякога по, 20, по 2000 евро на трафикантите и идват без никакво имущество. Това са бежанци, които бягат от насилието в Сирия и на други места. Около на, над 3500 а, а, лица не са успели да стигнат до Европа и са загинали по пътя. При пристигането си държанците трябва да се регистрират. Мъже, жени, деца се наложи да вървят се налага да вървят над 70 км, за да стигнат до пунктовете за регистрация. По това време е, да няма достъп до вода, до медицински услуги, налага се да спят по пътищата до началото на септември беженските лагери бяха изцяло бяха препълнени. Хората трябваше да спят навън, да ходят по нужда навън. Опитът ни в Африка и в Азия показва, че условията, които са на лице в Лесбос, са едни от най-лошите, които някога сме виждали. Продължава да е голям броя на пристигащите беженци, като съоръженията не са в състояние да, да отговорят на, на нуждите на всички пристигащи. Регистрационният процес е много тромав и той води до, до напрежение между отделни групи. Често пъти се е налагало дълго време да чакат е, хората в много лошо състояние на, на острова. През последните 5 месеца е, често пъти ставаме свидетели на забавяне на процеса на регистрация, което също допълнително е, усложнява положението. Все по-често се използва сълзотворен газ. И именно заради всичко това е много важна ролята на горещите точки – Организацията ни подкрепя законните методи, законните способи за, за осигуряване на възможност на бежанците да стигнат до, до, до мястото, за където са тръгнали което, или което бъде определено за тях. Има обаче редица проблеми, например с липсата на връзка между отделните процеси. ресурсите не са достатъчни или изобщо не съществуват, за да се осигури е, гладко протичане на процеса на регистрация. И често пъти е, няма възможност да се откликне на основните нужди на хората. Няма достатъчно информация за, за горещите точки в Лесбос. Е, това допълнително затруднява хуманитарните работници. консултации с организации в подкрепа на бежанците биха били от полза в бъдеще. 66, над 66 хиляди лица ще могат новите структури да, да приемат, което не е достатъчно. Разселването засяга само тези страни, които, кои, кои, които приемат беженци в дял до 75%. Чуваме, че се работи много по това да се подобри положението. Това се вижда ясно през последните няколко седмици в Лесбос. Понеже обаче Европейския съюз ще създава нови а, горещи точки, се опасяваме, че няма да бъдат извлечени полуки от трудностите, които възникнаха до сега в Лесбос, така че а, искаме да попитаме комисията какво се прави да се избегнат предизвикателствата, които възникнаха в Лесбос в бъдеще на други места. Какво може да се направи, за да се гарантира, че Турция ще разполага с достатъчен капацитет призовавам всички евродепутати да, да, да търсят отговори на тези въпроси и с удоволствие ще отговоря на допълнителни въпроси, ако ви имате такива. Благодаря. Добре, и вие зададохте въпроси и към депутатите, и към комисията. Ще ги вземем предвид. Преминаваме към а, а, евродепутатите сега и техните. А, е, а, е, въпроси координаторите. Две минути на изказване, защото имаме друга важна точка. Госпожа Холмайер, НП, две минути. Моля да не надвишавате две минути. Директно към въпросите. На първо място въпрос към Frontex и АЗО, но и към представителите от Гърция. Колко служители ще са необходими, за да може да се овладее ситуацията не само по отношение на регистрацията, но най-вече и по отношение на предоставянето на храна, защото това не е гарантирано и разбира се, не само от европейска страна трябва да се предостави Държавите членки също имат задължения. Как се поделят тези задължения между Фронтекс и гръцките власти по отношение на служителите, за да се гарантират минимални условия на различните острови? Освен това, споменахте неправителствените организации доста предпазливо че те са изправени пред доста тежки условия, но какви са вашите очаквания от страна на Гърция за подкрепа на неправителствените организации? В Германия имаме доста богат опит по отношение на взаимната работа между държавните органи и неправителствените организации. Освен това споменахте, че се използва сълзотворен газ и други средства. В новините, в телевизионни програми виждаме това, и то е съвсем ясно. Но въпросът е до каква степен се използва обучен персонал, така че да се гарантира това, че има разделение между отделните хора, за да няма това напрежение. Тоест, че по някакъв начин това напрежение се отстранява. Има ли такъв подход, който да разглежда хората с различен етнически происход? Им прави ли се нещо, за да може да се подобрят условията и, и след това да се премине към преместването? По отношение на Frontex, наистина е ясно, че все още има нерегулярни вторични придвижвания от островите – и няма достатъчно служители, които да проследяват и да правят проверки на място, а също така и да се правят проверки и на каналджийството. Колко служители ще са необходими за контрол на границите? Благодаря за въпроса от социалистите и демократите, госпожа Бърки. Благодаря. Аз също искам в началото да посоча, че всички ние, като представители на европейските институции, но и държавите членки, реагираме прекалено бавно на тази криза. И именно от тук се коренят и основните предизвикателства. Наистина няма смисъл да се обвиняваме взаимно, защото и в Европейския съюз, и извън Европейския съюз трябва да се предприемат необходимите стъпки, за да може да се отбележи някакъв напредък. Разглеждайки настоящата ситуация и системата от горещи точки и хуманитарните въпроси, наистина има много новини, има много слухове, и тук нещата се свеждат до а, потоците с иммигранти. Но на второ място нещо, което трябва категорично да се от... направи е че, да гарантираме, че всеки регистриран бежанец е преминал през процедура за търсене на обежище и лица, които се връщат. Вие засегнахте този въпрос, че лицата, които нямат право да получат обежище, ще бъдат връщани. Но от една страна трябва да имаме предвид, че обежище се осигурява на лица, които са политически преследвани и лица, които бягат от конфликти, въоръжени конфликти и войни тези, които бягат от война, имат право да останат, дори и ако не нямат правото на обежище и не подлежат на процедурата за незабавно връщане. На второ място, кой решава за това кое лице да бъде признато като търсещо убежище или не. Дали това решение се взима от съответните власти, гръцките в този случай, или пък Frontex, Европол, ЕАЗО и други а, агенции и служби. На трето място, и с това ще приключа, Говорим за това, че регистрацията трябва да се извършва правилно. Но какво се случва, ако всички беженци са регистрирани в Гърция? Разполагаме с всички данни, няма е, нерегламентирана, нерегулярна иммиграция, но тогава Гърция ще се изправи пред следващия проблем, а именно европейската солидарност, която ще трябва да бъде приложена там. И последния ми въпрос е кой се занимава с класифицирането по възрастови категории сред бежанците. И има ли а, възможност за обжалване в тази връзка? И това, че Frontex може да взима решение да връща а, хора на базата на получените данни. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Изслушах коментарите за опита в Гърция, но разполагам и с информация, която съм получил и от а, други горещи точки, където наистина системата сработва добре по отношение на регистрирането на лицата, които пристигат. Наистина тези развития са много положителни, имайки предвид идеята, която стои в основата. Същевременно обаче, ако правилно разбирам, идеята за горещите точки не дава очакваните резултати, защото ако разбирам правилно информацията, накрая всички напускат тези точки. 24 часа след регистрацията тези лица напускат тези центровете. Тоест тази проверка на първа линия реално не сработва. Тоест след регистрацията те могат да напуснат центровете. Можете ли да кажете как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 протича регистрацията, дали се прави проверка, дали са от страната, от която те твърдят, че са, дали са от Сирия или Ирак. Да, там а, има военни конфликти, но ако има лица с фалшифицирани документи, как се прави надлежната проверка? Ако правилно разбирам, това не е реална проверка. Тоест, лицата се регистрират и след това могат да продължат пътя си си. И не мисля, че това се вписва в философията на горещите точки за отдел Джелика Милде. Благодаря, благодаря на всички участници. Мисля, че наистина това е един много обстоен преглед, който ни представяте. И първият ми въпрос и коментар е следния. Всички Следяхме дискусиите през последните дни за увеличаването на натиска върху Гърция и заплахата да излезе от Шенген и колегата също отбеляза, че наистина това е наша обща отговорност да следим какво се случва на външните граници. Тоест външните граници не се управляват достатъчно добре. И за да се каже, че вратата към Европейския съюз не е Гърция, а Турция, това е доста проблематично. Трябва да намерим общо решение и ми се иска да задам един конкретен въпрос. На базата на доклада от 11 октомври виждам, че само 3% от заявеното оборудване е предоставено на Гърция. Какво е положението към днешна дата и какво още трябва да се набави? И вторият ми въпрос е свързан с преселените лица. Вие казахте, че броят е 30, което не е добър резултат и бих искала да разбера какви са предвидените мерки по отношение на комуникацията, така че да има по-голям успех за броя на преселените лица. Благодаря и от Корнелия. Благодаря, господин председател. Знаем, че условията са много трудни в Гърция. А, и, и до известно време всъщност нямахме никаква система за а, предоставяне на убежище. Сега се опитваме а, да, благодар... да помогнем на хората. А, имам три въпроса. Първият се отнася за финансирането. А, може би знаете, че дълго време Гърция не получаваше никакви средства от Европейския съюз и нямаше средства, с които да се справи с проблемите, с миграцията, пред които беше изправена. А сега чуваме оплакване, че големи страни членки на Европейския съюз продължават да не плащат дължимото, така че а, средствата за тези горещи точки не достигат. И искаме да попитаме как се реагира на това. А също така и върховният, а, върховният представител за бежанците, Медсен Сан Фронтиер и други организации – какво става, когато става дума за гражданството? Много неправителствени организации казват, че е много трудно да се установи националността на някои от пристигащите. и няма достатъчно законни средства за това. А какво да кажем за онези, които трябва да се връщат обратно какво става с тях? Просто им се казва да си вървят или ги оставяте в някакво поле или какво? Колко време трябва да чакат след регистрацията, ако не са от страни, в които могат да бъдат върнати? Казва се, че известен брой хора са презаселени. Поздравления! Направо се чуди човека. Какво да кажем за дъблинската система? А, дали тя ще се запази, дали може да бъде усъвършенствана, а, за да даде възможност за законно влизане в Европейския съюз? А, искам да знам какво мислите по тези въпроси и как ще работим в бъдеще. От името на зелените Джудит. Благодаря, господин председател. А, и преди всичко искам някои разяснения за процедурите за идентифициране. Какви са проблемите, които се сблъсквате при идентификацията на беженците? Колко от тях успяват да прекусат Гърция и да отидат другаде, без да бъдат е, да бъде установена тяхната самоличност. И сега искам да попитам и нещо за връщанията. Когато се установи, че някой няма право на международна закрила, какво става с подобно лице? В Италия е, има сред е, центрове, където подобни хора биват задържани, докато бъдат експулсирани. Какво е положението в Гърция? Можете ли да ни кажете е, нещо за какви са числата? Какъв е броят на тези хора? Дали нараства броя на тези, които са идентифицирани и, защото колкото до презаселването, ясно е, че броят е такъв, че там нещата изобщо не се подобряват. За тези горещи точки се, описваха като, се описва като някакво вълшебно решение на проблема, но какво е, се е променило от времето, когато не съществуваха подобни горещи точки? Председателят. Аз ще бъда а, за кратко. Тук няма да мога да чуя отговора, но моля отговорете на моя въпрос. Аз ще го видя след това онлайн. Благодаря, благодаря за това, че сте наши гости. Вече три пъти през последният месец обсъждаме този въпрос. От комуникационна гледна точка това е, е много важно да бъдем непрекъснато в течение. Споменахте е, разочароващият брой на е, експертите. Може ли да обясните какво прави язо, за да може да може исканията и нуждите да получат задоволителен отговор страните членки и какво правят правителствата на различните страни членки, за да могат да отговорят на вашите нужди. Какви са главните предизвикателства, които забавят или задържат процеса за презаселването? Говорим за горещи точки, но когато става дума за лица, на които се осигурява защита и ги прехвърляме от една страна в друга, можете ли да ни кажете нещо повече по този въпрос? Искам да попитам за Фронтекс. Говорихме за Гърция, сега ще говорим след малко за Италия. Но има хора, които нямат намерение да прекарат дълго време било в Гърция, било в Италия, защото са се насочили на другаде. Значи, във времето между влизането им в Европейския съюз и когато стигат до там, за където са тръгнали, какво става за тях, с тях? И накрая. Чуваме много за фалшиви паспорти, неща за фалшиви паспорти. След като външните граници на шенгенското пространство са уязвими, и ако, какво се прави, за да можем да продължим да имаме свободно движение вътре в шенгенското пространство без гранични проверки? Какъв брой фалшиви паспорти сте установили в Гърция? Ана Гомес. Трябва да кажа, че съм шокирана, защото в моята страна от месеци хора да казват, защо не идват бежанците? Имаме всичко, което е необходимо. А ни се казват, те не щат да, да, да отидат в Португалия. Министър-председателя опроверга това твърдение, каза, не, просто процесът е бавен. А, и това, което казвате, го потвърждава до някъде, но това е доста стъписващо положение на нещата. Кой ръководи процеса? В, по време на кризата в КОС 17 депутати заедно, и аз бях една от тях, попита защо гръцкото правителство не иска защита, гражданска защита, която незабавно да бъде осигурена в КОС. А отговори ми се, че само гръцкото правителство е компетентно да отговори на този въпрос. Ами, е, получихме отговор, наистина, но с 6 месеца закъснение. Защо трябваше да минат 6 месеца, за да се отговори на въпрос, който се отнасяше до неотложно положение. Като европейка се срамувам от всичко това. Имаме няколко въпроса. Искам да попитам господин Вервей. Кой бива върнат обратно и кой взима решение? Връщането цел ли е само по себе си? Само. И също така на представителката на Гърция, от Гърция. Какъв е проблемът според вас? Финансите ли? Е, просто няма достатъчно пари? Защо трябваше да мине толкова време, за да поиска гръцкото правителство помощ за гражданска защита на островите? Искам също и госпожа Фотия да попитам. Благодаря и за това, че тя напомни, че Международният комитет се отнасяше за беженци от Европа. Понякога е необходимо това да се напомни. И след като има толкова много жени и деци, състезително и непридружени малолетни, е, направено ли е проучване? Е, какво е тяхното положение? И ако е направено, кога ще ни представите резултатите? Жерар. Благодаря, господин председател. Благодаря на е, онези, които ни представяха положението. Имам четири въпроса. Чета в някои вестници, че се казва, че някои бежанци се опитват да не бъдат регистрирани. Отказват да бъдат регистрирани. Истина ли е това? Мислите ли? Знаете ли какво става на другите острови? Там, където няма горещи точки. Има много агенции представени тук, но кой какво прави? Имаме е, е, Евроюст, е, имаме Фронтекс, имаме и други, какво се, как работят те, и коя какво прави. И трето, един деликатен въпрос, който е, защото става дума за една от целите на горещите точки. Всички от тези, които се опитват да влезат в Европа и които са регистрирани, знаете ли, приблизително процента на истинските бежанци или е, е, е, в сравнение с економическите иммигранти, които искат да се престорят на бежанци, но не са такива. И какво се прави по този въпрос? Дали ги пускате и тях да върват където искат, както другите? Не разбрах много добре под този, отговора на този въпрос от това, което се каза до тук. Освен това, между бежанците, знаете ли какъв е приблизително процента на онея, които са а, имат автоматично правото да бъдат а, признати за бежанци и да могат да се възползват от програмата за разселване. Знаете ли колко са те и какво правите, как установявате страните, които не принадлежат към тази категория и какво се прави по тях, за, тях? Още трима души са се записали за изказване, казва председателят. Никой друг не е поискал думата и няма да давам думата. И вие искате, така ли? Говори някой от залата, от залата без да има включен микрофона, не го чувам. А Председателят, значи никой друг не е поискал думата. Госпожа Верже. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Искам да ви попитам а, за това как, как анализирате този поток, който, хора, които влизат в Гърция? За да разберем по-добре защо Гърция се оказа в това положение и как се стигна до тук. Споделям мнението на онези, които смятат, че отговорна е Турция – и съгласно информацията, която получаваме, няма в никакъв случай да поставям под въпрос споразумението между Европейския съюз и Турция, но очевидно, че оттам идват потоците бежанци и затова искам да попитам вие самите какво сте установили. Установили ли сте подобно нещо? Знам, че има трудности при контрола на паспортите, като има проблеми с паспортите. Какво става с съответните лица. Присъединявам се и към въпроса на господин Депре, тъй като европейските механизми отнасят се примерно за тези 75%, които са истински е, бежанци, другите очевидно нямат право на обежище. Какво се прави с тях? И как е, отсявате зърното от плявата? Истинските бежанци от онези, които са чисти е, економически емигранти, искат да влезат в Европейския съюз. Европейския съюз е, продължава да е подписал да се Европейската, Женевската конвенция. И каква е политиката на връщане? Искам да получа точна информация и по този въпрос. Колко души които са в Гърция, са били върнати и кои, къде са били върнати. И накрая, свършвам, господин председател, какво е, е прави е, Фронтекс на границата на Македония, защото говорим много за обежище, но ми се иска също така да говорим и хвърлим поглед и от другата страна. Можете ли да ни кажете за двойното или тройно счетоводство, което дразни и тревожи много хора. Господин Кирков. Благодаря, господин председател. Аз ще се изкажа на гръцки. Благодаря първо на ораторите, благодаря и на представителите на комисията края на октомври чухме, че горещите точки ще са готови съвсем скоро. Сега обаче чуваме пък, че още много има какво да се желая и да се върши. Говорим в бъдеще време постоянно. След това какво ще се свърши. И това, и това вече трае месеци нещата не, не се развиват. Така, какви полуки извлякохте от всичко това? Какво научихте? Постоянно чуваме фрази като след две седмици, след един месец. Надявам се, че е, е ясно какво ви питаме и че в крайна сметка ще ни кажете нещо по-оптимистично. 150 е, лица са преместени. Добре, а къде са всички останали? тези, които не са преселени. В бивша Югославска република Македония, там ли са влезли? Знаем, че са запътили към Западните Балкани, но, но съвсем скоро нещата ще излязат извън контрол и тези хора просто ще изчезнат, както стана и лятото. Госпожа Карагели, искам да кажа, че сме благодарни. госпожа Карангели, извинете а, искам да кажа, че сме много благодарни за работата, която вършите. Тези хора трябва да бъдат защитавани, да. Обаче, в момента имаме едно правителство, което не е особено дейно в тази област. Продължава да се говори в страната какви механизми са необходими. също прави, лявото правителство не се справя добре с работата с неправителствените организации. Чуваме, че нещо се върши от е, гръцката е, православна църква, но не чуваме достатъчно за това какво се върши от неправителствените организации. И трябва да се работи в сътрудничество с неправителствените организации. Благодаря. Съгласен съм и госпожа Холмайер подчерта този въпрос. И последния оратор. Да, ще се опитам накратко да се изкажа. Трябва да повторя това, което каза за Ана. Срамота е. От месеци от... говорим за, за създаването на горещи точки. И нещата продължават да не са на лице. Резултатите. Имаше една альтернативна идея. Искам да ви попитам нещо. Ако Гърция се провали с тези горещи точки, има само три и не е ясно дали и те ще работят както трябва. Три вместо пет. Какво ще стане в е, Западните Балкани, по-нататък по маршрута? Нови ли е, горещи точки ще трябва да се създават там? Къде ще е следващата и последната граница? Чух, че в Гърция дори регистрацията на, на, на мигранти не, не, не протича както трябва. Бе зададен въпроса, кой решава кой да бъде върнат. Това е много сериозен въпрос. Освен това има хора, които не искат да остават там, а искат да пътуват другаде е, в Европа. Не можете да ги задържате там. Та въпроса ми, крайна сметка е, това поредния провал на нашата миграционна политика ли ще бъде? Понеже разполагаме с механизъм, до сега не сме видели никакви резултати. Също създадохме, предложихме идеята за горещите точки, но продължаваме да не виждаме резултати от, от нейното изпълнение. Призвавам всички вас да не изпускате от поглед тази тема, да я държите, държите начално място в програмите си. Благодаря, председателя. И аз искам да задам един въпрос, най-вече на Международния комитет и на комисията. Международния комитет за защита. Много от държавите ни членки не, не, не, не си вършат работата, с гледната. Не вършат това, което трябва да свършат. Какво смятате за сегашния механизъм? Защото вие казахте, сравнявате това, което става сега и го сравнявате с, с други кризисни точки в развиващи се страни. Очевидно е, че не сме говори, готови е, за такъв вид е, кризи. Разполагаме с механизми, които се подават от комисията, които не са в състояние да се справят с такава е, криза. Не е ясно как тече координацията. Госпожа Гомеш попита кой отговаря за всичко това. Ами не е ясно. Няма един човек, който да отговаря за всичко това. Е, може би вашия комитет ще може да определи един човек, който всъщност играе най-важна роля. В кого трябва да се говори? Трябва да продължаваме ли да, да, да се опитваме да ползваме сегашния механизъм или ние като евродепутати да, да настояваме е, да се създаде нов механизъм? Какво да се направи, за да не се влушава допълнително положението, да се оправят условията при, при приема и регистрацията – защото в крайна сметка при сегашния механизъм няма да има отчетност. Няма да бъде ясно, че е отговорност е, е всичко, което става. Та, ще чуем, ще слушам отговорите е, в същия ред, както започнахме. Първо комисията, заповядайте. Благодаря. Благодаря за въпросите и за коментарите. Не мога да отговоря на всичките, разбира се. Така че ще трябва избирателно да подходя. И после ще видим дали има не, неизчистени въпроси, ако трябва да допълня нещо. Е, няколко въпроса имаше свързани с финансирането. Накратко. Близо половин милиард вече предоставен на Гърция, но достъпа до тия средства е труден поради административни процедури. Това от нея е известно време. Трябваше да се преразгледат някои програми и така нататък. Така че, за да се ускори процеса, комисията предостави спешна помощ Значи, за сега 50 милиарда, милиона, извинете, е, са предоставени по, по бърза процедура. Очакваме също така а, скоро да сключим голямо, до, доста сериозно споразумение с а, службата на ОНЕ правата на човека, така че да може да се предоставя спешно финансиране по бърза процедура. И то в рамките на, на 130 милиона. Но ще продължим да работим с е, е, гръцките органи, да видим как да се мобилизират повече средства. Но за сега най-спешните нужди са покрити. Това означава, че може да се предостави подслон, че може да започне системата за, за преселване и също има предвидени средства и за програмата за връщане. Редица въпроси бяха зададени във връзка с връщанията. Защо се връщат хора и как се, колко хора биват връщани и къде биват връщани. Сега, въпроса защо, това не е единствено позиция на, на комисията, също и на службата на ООН и всички участници всъщност са съгласни по това въпрос. Като си има преди огромния брой хора, които пристигат, ако искаме да, да предоставим защита на онези, които действително се нуждаят от международна защита, системата би работила само ако онези, които не се нуждаят е, реално от е, тази защита, биват връщани. Два са начините за връщане. От една страна има програма за доброволно връщане и недоброволно връщане. При доброволното около 3500 души до сега са се върнали. За забавянето през месец юли поради липса на средства беше настанало, но в момента вече разполагаме със средства. Вече значи отново може да се даде бърз ход на програмата. Ще ви дам един пример. Може би сте чули, че че стават неща близо до македонската граница през последните няколко седмици. И е, хора от, войн, от е, региони, които не са засегнати от е, война, се опитват да, да, да пресекат границата. Много е важно да се да се отсеят от тези, които нямат право на, на, на нашата защита и да бъдат върнати незабавно. Е принудителното връщане Според статистика, която получихме от гръцката полиция, около 16 000, над 16 000 души са, вър... са върнати, основно в Албания, почти съседна страна, стана наблизо. Също Пакистан, Бангладеш. Там обаче е много по-трудно да се осъществяват връщанията. И, и тая трудност е, е, трябва, трябва. И се обсъжда на най-високо политическо равнище. После преселването. Какви са трудностите? Трудностите не са единствено финансови. Финанс, финансови средства има. Малко повече се търси това сега, отколкото преди. И нещата се свеждат до това да, да разрешим забавянията в процесите по различни, в различните звена от системата. Друг един въпрос е свързан с осигуряването на подслон. Ако кандидатствате за, за преместване в друга страна, е, докато това се урежда, трябва да ви се осигури е, нормален подслон. По това се работи е, заедно с. Е, Мисията на ООН е трябва ни обаче повече ангажираност от страна на държавите членки. Но най-вече трябва да се сигури по-бързо, по-кратко време за реагиране при, при е, кандидатстване за преселване, преместване в друга страна. В момента този процес отнема твърде много е, време. Има още много какво да кажа, но, но, но не мисля, че имаме е, време. Дадох ви без това повече, председателя, дадох ви без това повече време, защото сте от комисията. Госпожа Карен Кейли, ако обичате 3 минути. Благодаря. Всъщност имаше много въпроси, които бяха отправени към мен, но може би на някой от тях можем да се спрем допълнително. Бяха поставени въпроси за опитите, за мерките, за преместване и поддържаме контакт с представителите в Пакистан. Разбира се, това е общо европейски въпрос. Има споразумения, които се прилагат и многократно трябваше да направим опити, за да се осъществи сътрудничество като цяло. И така, имаше изразени много съмнения за това как функционират горещите точки и какво правим в тази насока. По отношение на самата регистрация в Гърция, процесът се извършва съгласно указанията, които сме получили. Проблемът не е толкова свързан с регистрацията, а с предоставянето на подслон – не сме удовлетворени в Гърция с положението по отношение на предоставянето на обежище, на подслон. Има много проблеми, а през лятото се постарахме да се справим с огромната хуманитарна криза, нещо, което излиза отвъд нашите възможности. Засегнахте и въпроса за Дъблинското споразумение. Всички казват, че това е система, която води до много забавяния и поради тази причина имам голямо струпване на хора на границите и това изисква да се предприемат мерки и да се справим с бюрокрацията по-бързо. По горещите точки няма да се превърнат в центрове за задържане на лицата. Никой не иска това да се случи. Дори ако някои трябва да бъдат връщани, трябва да има политическо решение в Гърция, за да могат да бъдат върнати бързо. Не бихме искали да ги задържаме в Гърция. И това няма да бъде правилно. Струва ми се, че това не е въпрос само за Гърция, но трябва да се предприемат и общи действия, за да се разреши този проблем. Нямам конкретни данни, които да ви предоставя. Може би колегата от Frontex може да помогне, като предостави допълнителни конкретни данни. Засегнахте въпроса и за политическата закрила. Наистина трябва да се постараем и да предприемем необходимите мерки, за да се разпределят всички тези лица, за да бъдат надлежно регистрирани. Но не бива да забравяме, че всички те пристигнаха в изключително кратки срокове, така че няма как да се предприемат достатъчно стабилни мерки. Знаете, че през лятото бяхме изправени пред доста сериозно предизвикателство именно от а, тази гледна точка. 10 000 лица пристигнаха на остров Лесбус само през този период. Ето защо наистина беше прекалено трудно да се справим с тази ситуация. По отношение на неправителствените организации, Мисля, че до определена степен те получиха подкрепа в Гърция. Същевременно обаче трябваш, трябва да се подсили броя на служителите в неправителствените организации. Това е всичко на този етап. Благодаря. Госпожа Жан Мари, ако можете и вие да отговорите. Да, благодаря и аз ще се опитам да разгледам въпросите. Първо, госпожа Холмайер, за служителите, които са необходими. Когато функционират горещите точки, предвиждаме 60 служители от наша страна да бъдат разположени в Гърция. Това може да се промени, ако се преразгледа плана за функционирането на горещите точки и можем да проявим гъвкавост. По отношение на предизвикателствата, въпроса, който беше зададен от колегата Мацула, наистина тук Колегите засегнаха голяма част от предизвикателствата. Аз ще се спра на информацията и необходимостта информацията да се предостави до въпроси поставени от други евродепутати. Работим с комисията, за да подсилим различните инструменти за предоставяне на информация, така че наистина да отговорим и на търсенето, т.е. да има по голяма ефективност на системата за преселване. Мисля, че това бяха основните въпроси. И да, още един въпрос. Въпрос свързан с това как се опитваме да убедим повече държави членки и да привлекат повече експерти и да осигурят повече експерти. Поддържаме контакт с членовете на управителния съвет. Проведохме среща миналия петък, но не забравяйте, че в момента това не е сериозен проблем, защото горещите точки не са напълно оперативни. След като започнат да функционират в пълен капацитет, ще ни трябват повече служители. Господин Рьослер, да, благодаря господин председател. Аз ще се опитам да обобщя някои от въпросите. На първо място ролята на Frontex. Frontex подкрепя властите по отношение на проверките за националност. Регистрацията по пръстови отпечатъци означава пълно проследяване на данните. Предоставяме и допълнителна информация с оглед на разследването на престъпни мрежи и документални проверки. Не отговаряме за взимането на решения при предоставянето на обежище. Трябва да насочим лицата към съответните компетентни органи и не взимаме и решения за връщане. Това са решения, решения на националните власти. По отношение на ресурсите, в момента имаме 260 служители, които подкрепят функциите на пете острова същия брой служители ще бъде необходим за допълнителна подкрепа и ускоряване на процесите, така че да има а, смени на служителите, след като започнат да функционират и другите горещи точки. Но зависим от а, капацитета на компетентните национални органи. И според нас служителите от Европейския съюз не могат да представляват повече от 25 или 30% от всички човешки ресурси. Frontex и Европейския съюз не са органите, които трябва да успокояват бунтовете и възраженията или пък да придружават бежанците от, от островите към центровете. Това е национална отговорност. И според нас е необходима задълбочена информация, която да се предоставя на мигрантите относно процеса, за да се предотвратят различни ситуации на неспокойствие и бунт. По отношение на македонската граница, след края на срещата в края на октомври месец се взе решение за оказване на помощ за регистрацията на границата между Гърция и Македония, за да се окаже помощ за регистрация и идентификация на пръстовите отпечатъци по Евродак за тези лица, които не са били регистрирани. В момента правим посещения на място, за да видим какво още е необходимо и как колко още помощ трябва да окажем. Тоест в момента правим прогнози и планове, за да сключим споразумение с гръцките власти. Вторичните придвижвания на границата между Харватия и Сърбия предложихме да подсилим нашата функция по отношение на присъствието и помощта там. Все още не сме на стигнали до споразумение с гръцките власти за по-активни действия на границата с Сърбия. Благодаря. Благодаря много. И сега госпожа Форти от Международния спасителен комитет. Благодаря. Мисля, че първия въпрос беше какво очакват неправителствените организации. В Лесбус имаме много положителна комуникация с общинските власти, но това, което липсва е капацитета за взимане на решение и това се вижда и на европейските граници и трябва наистина да се подсили координационната функция. Ето защо очакваме Гърция да осигури тази функция и по отношение на споделянето и обмена на информация което да не възпрепятства решенията, които се взимат по отношение на потоците от хора, които прииждат. По отношение на из ползването на различни методи за справяне с насилието. Да, когато има проблеми и спънки, тук нещата не се свеждат до недостатъчно служители, а по-скоро бързата реакция и намеса, за да се предотвратят тези проблеми. Всички тези въпроси са свързани помежду си за увеличаване на капацитета, така че системата да може да функционира и да се осъществява обмен на информация и тогава се намалява напрежението и не се стига до конфликти. И втората част на този въпрос дали наистина има такива проблеми по отношение на различните националности и някои се придвижват по-бързо през определени точки от други. За да се гарантира, че всички имат достъп до същата скорост на регистрация, това наистина е много важно. По отношение на дъблинската система, мисля, че от логистична гледна точка системата може да подпомогне дейността. Всички, които пристигат през Гърция да бъдат върнати в Гърция, наистина бремето за тази страна ще се увеличи неимоверно. По въпроса за непридружаваните непълнолетни лица. Правим проучване заедно с УНИЦЕФ. Не разполагам с данните, но с радост ще мога да ви ги предоставя допълнително, ако представляват интерес. По отношение на механизмите в Европейския съюз в отговор на кризата, мисля, че това, което виждаме в тази ситуация, ни дава възможност да извлечем необходимите полки за работата на европейските граници както по отношение на финансирането, така и с, по отношение на координацията с други органи. Върховния комисариат за беженците към ООН е, наистина извършва голяма част от тези задачи, но ние можем да осигурим необходимата подкрепа и от страна на Европейския съюз. Може би ще бъде прекалено изхвърляне, ако кажа, че имаме решение и план как да се справим с този проблем, но поне се опитваме да съберем информация и да стъпим на механизмите, които се използват и в други части на света, за да можем да се справим с такава ситуация в бъдеще по-адекватно. Uh, Благодаря. Благодаря на всички оратори, на всички колеги, които участваха в този важен дебат. Сега минаваме към темата горещи точки в Италия. макар и да сме уморени, трябва да продължим дебата със същата енергия, както до сега. Колегата от Фронтек ще остане тук, останалите ще сменят местата си. Просто няколко секунди, за да додат на място новите оратори.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 С няколко минути ще ви дам думата, но в момента не ви чувам добре. Изглежда, че е технически проблем тук в Брюксел. Когато той бъде решен, ще успеем да продължим работата си с вашето изказване. Колеги, сега мисля, че трябва да не губим време, защото втората част от нашето заседание е не по-малко важна. От първата не трябва да губим време, като и оставяме по-малко време. И сега продължаваме веднага с анализа на положението с горещите точки в Италия. Колеги, запазете тишина, ако обичате. Благодаря специално на колегите, които останаха за втората част от следобедното ни заседание. Моля, запазете тишина. Ще работим както до сега. Първо генералният директор на генерална дирекция Хаум, Мишел. Давам му думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. А, както споменах и по-рано, едната седмица комисията ще подготви доклад за горещите точки в Италия, така както това бе направено с Гърция. Тогава ще имаме всички подробности за положението в Италия. Положението в Италия е малко по-различно. По няколко причини. Условията, в които се разгръщат събитията, но също така и броят на мигрантите е различен, много по-малко, отколкото в Гърция 150 хиляди души са пристигнали в Италия тази година. Тоест италянците имат повече време да се подготвят и кризата не е така остра, както е, в Гърция. Но те са подложени на същия натиск, както и миналата година, т.е. вече години и те трябва да посрещат един постоянен поток от мигранти и затова се прави всичко възможно да, подготвят, да се подготвят горещите точки. Имаме служители на място, както и в Гърция, да се решат всички неотложни въпроси. В момента има едно напълно функционер, една напълно функционираща гореща точка в Италия. Значи само една гореща точка в момента. Ние посетихме няколко пъти и Frontex, и, и Язо, и е, Save the Children са там на място. Мигрантите се биват преглеждани от лекари, взимат се отпечатъци от пръстите и се им се казва какви са възможностите за презаселване за онези, които имат право на това. Има екипи на Frontex, които ги разпитват, за да получат, интервюрат ги, за да получат информация, необходимата информация, която информация се използва след това и от Европол. Миналия петък Европол и Фронтекс подписаха споразумение за раз... обмен на данни, което също ще улесни съвместната работа на двете агенции. Значи Лампедуза. на остров Лампедуза е единствената напълно функционираща гореща точка, малко се безпокоим от това, че не напредва работата по другите горещи точки. В Болсанио, но Ласкания и другаде скоро време може да са готови е, горещите точки, но все още няма политическо решение. Затова сега, сега имаме само една функционираща гореща точка. Надявам се, че до времето на следващия съвет е, е, ще може в по цяло и на другото място да има вече функциониращи горещи точки. В Таранто, Трапани и Аугуста също се готвят горещи точки, но там трябва да се построи инфраструктурата. И така че надяваме, че през следващите месеци, седмици и месеци ще има и в Италия достатъчно функциониращи горещи точки, за да може да се управлява беженския поток. В момента в Лампедуза имаме 500 места. Това е съвсем недостатъчно, като имате предвид какво това е на миналата седмица. Имаше над 5000 е, мигранти в е, рамките на 5 седмици. Те пристигат с различни лодки в един и същи ден много пъти и Лампедуза не може да се справи с такъв приток от мигранти. Сега, колкото за системата за презаселване, Италия също е взела необходимите мерки. Има система за презаселване, която работи. И Азо ЕАЗО ги е, регистрира е, и нещо, още нещо. Има много мигранти в Италия, които фактически не са е, бежанци и които не могат да се възползват от системата за преселване. Това са една много голям брой беженци, е, иммигранти от е, Западна Африка. И трябва да се засилят усилията за тяхното връщане. Това е главният проблем. Тъй като в Италия има сега в момента голям брой мигранти, които трябва да бъдат върнати. И Италия работи с, с западноафриканските страни, за да може да се уреди е, въпроса и условията за връщането на тези беженци, на тези мигранти. Благодаря. Благодаря, господин Мишел. Сега господин Маркони ще ни каже с по-големи подробности. Той е от, от дел граждански свободи и образование. Миналият път, когато говори тук, ние много добре спомняме, си спомняме неговият изчерпателен доклад. Благодаря ви, че сте пак наш гост. Дайте ни така по-нова информация, актуализирайте това, което ни казахте по-рано. Благодаря, господин председател. Благодаря преди всичко за това, че ми дадахте нова възможност да обясня накратко това, което правим. Мишел вече спомена проблемите с пристигащите мигранти. 150 хиляди души тази година. Над 10 хиляди са регистрираните, но има огромен брой непридружени малолетни И е, за да може по-добре да приемаме беженците, е, трябва да се обърне внимание на два важни въпроса. Имаме центрове, приемни центрове за 10 000 възрастни и 1000 малолетни. Е, работим с големите международни организации, върховният представител за, на ООН за бежанците. Трябва честно да кажа, че Мишел ви очерта така само в най-едри штрихи състоянието. Но тук е, идва въпроса за отговорността, наред с е, проблема за солидарността. Горещите точки трябва да бъдат е, отворени, те ще бъдат отворени една по една, но трябва да се пристъпи към презаселване. Прехвърлянето на бежанците другаде да сега е крайно незадоволително. Трябва да кажем, че след атентатите настроенията се втвърдиха в Европа. И това, това явно показва, че имаме стотици хора, които искаме да прехвърлим в Испания, Франция и други европейски страни, обаче нещата са блокирани от няколко седмици не върви. Италианското правителство казва, вижте какво, ние сме доволни в четири кризисни центъра. Лапедуза вече функционира напълно, има още три, които са почти готови. втора от е, и августа ще е, може да започне работа с равност на няколко седмици. Ще има и други. Но очакваме, очакваме от другите страни повече солидарност. Защото не се прави достатъчно, за да ни се помогне. Очевидно, че става дума за политически избор. Ние не един път сме напомняли този принцип. Онези, които пристигват по море, наред с тях обаче от месеци има огромен брой пакистанци, афганистанци, които пристигат от северо, северо граница на Италия, прекусяват нашата северо граница, влизат в, в, в по суша. има и много Бангладеш. това е допълнителен проблем, който ние на един път повдигаме. В Афганистан също се води война. Това трябва да се вземе предвид. Също се отнася и до презаселването на тези, които имат право за това. Бе установен е и нов маршрут, ново трасе и мигрантите пристигат в все по-големи все по-голям е, все по-голям брой пристигат. Е, знаем за проблемите по границата между Македония и Гърция, но боим се, че е, ще пристигнат нови вълни мигранти от Западните Балкани и ще залеят е, Италия. Трябва да кажа, че там е много пропусклива нашата граница. Е, и съвсем не е трудно да се прекусят е, тези страни и да додат мигрантите в Италия. Знаете плана Юнкер, познаваме процедурите, които се предвиждат. Те са малко сложнички, трябва да бъдат опростени и да бъдат ускорени. Защо какво искаме? Преди всичко искаме по-бързо да получим отговор от страните, на които изпращаме електронна почта и с искания да бъдат върнати хората, които са пристигнали от тях. В момента това взема ужасно много време. Например, Еритрея трябва да кажа, че а, а, не ни отговарят достатъчно бързо. хората, когато, един път, когато бъдат признати за бежанци и бъдат прияти, те могат да бъдат изплатени други, например в Испания. Но ако Испания са необходими 3-4 седмици, за да ни отговори а, на запитването, а, а, хората почват да се мислят, че ги лъжим, а, че ги разиграваме. И аз затова се обръщам към всички наши приятели, към всички е, други страни, да ускорят процедурата и да ни отговарят че, а, колкото може по-бързо, защото а, а, ние убеждаваме хората, че за тях има възможности, и прекрасни условия в други страни, опитваме се да ги убеждаваме в това, опитваме се да ускорим процеса, но в крайна сметка тези хора губят е, доверие в нас, защото виждат, че нещата много се бавят. А, е, като казвам това, не искам в никакъв случай да злоупотребявам с вашето търпение, затова ще спра до тук. Господин Шембри има думата. Службата в подкрепа на лицата търсещи убежище. Аз ще ви запозная с работата ни в Италия, както казах е, вече по-рано. Най-вече работим в рамките на, на оперативния план за горещите точки. И в момента сме в последния етап от преговори преди подписването на, на плана с Италия. Първата ни дейност е предоставяне на информация по процедурите за, за преселване и предоставяне на убежище, след това идва регистрацията и Третата ни дейност е определянето на, на, на страни за преместване. В момента разполагаме с хора, които предоставят тази информация. Това е първият елемент, малък екип. Разполагаме там също така, разполагаме в стъкания с е, група експерти, които работят по регистрацията. Също четирима имаме е, в е, Милано и още четирима експерти в Рим. Допълнително имаме служители, е, които предоставят подкрепа в процеса по определена на страни за преселване. Работиме също така с неправителствени организации. На място основното ни предизвикателство в Италия – както вече бе казано, е броя на пристигащите хора. Хора, които са от, е, с гражданство, което им дава право на обежище, но броя им нараства. Необходимо е да, се, с, да, да предоставим подкрепа на Италия и извън горещите точки, чрез е, мобилни екипи, както и дейности по, по осведомяване. Отново, гъвкавостта, гъвкавостта е от огромно значение. И както каза вече комисията, положението е различно в Италия и в Гърция, така че трябва да, да следваме различни типове подход. Благодаря. Господин Розлер, Фронтекс. Благодаря, господин председател. Нека да ви запозная накратко с положението. Общо пристигнали, броя пристигнали намалява в Италия в сравнение с е, миналата година. По-малко е с 11-12%. В момента 144 000 плюс 4600, които все още не са потвърдени. Фронтекс в Лампедуза има 24, 24 звена. Извинете, 24 служители, както и 28 на други места. А също и, а също и имаме хора извън горещите точки. Като, например, Сиракуза, Катания, 15-16 души имаме. Онзи ден 698 бяха пристигналите. Както, както вече се каза, условията за приема и регистрацията не са все още не са на лице за системното, с отношение на системното регистриране, снимането на отпечатъци. Така че е, трябва да се създадат първите е, центрове за, за прием. Това е задължително в рамките на подхода е, с горещите точки. Това трябва да стане съвсем скоро. Всички части от процеса трябва да бъдат интегрирани в едно цяло. В някои е, центрове за заприем е, условията не позволяват бързо да се осигурява регистрация и освен това следваме същата процедура за лица, които имат право и такива, които нямат право на, на международна закрила. Необходимо е да се осигурят разделни различни процедури. Също има, има незабавно превозване на пристигащи беженци от мястото на пристигане до съответните центрове за прием, което не дава възможност за бърза идентификация. Бързо определяне на самоличността. Frontex, както вече казах, изпълнява дейности в подкрепа на италианските органи. Това е предоставена информация, проверки на самоличността, снимане на отпечатъци и така нататък. както Frontex, така и други е, агенции работят в тясно сътрудничество и координират подкрепата си в областта на обмена на информацията. За е, други точки. Също така оказваме е, съдействие в разкриването и обезвредяването на, на, на криминални мрежи, мрежи за, за, за трафик и незаконен превоз на хора. И това е което ще продължим да правим и през едните е, месеци и до година. Благодаря. Вивиана Виластро от Save the Children в Италия която ще е подготвила 5-минутна презентация по видеоконферентна връзка. Добър вечер! Благодаря ви от името на Save the Children. Благодаря ви, че ни давате възможност да споделим нашето мнение. Ние сме в Лампедуза, от 2008 година подкрепяме местните органи, като се занимаваме с непълнолетните лица без придружител. Предоставяме правна информация и спомагаме и помагаме за, в наблюдението и оценката на, на условията за прием. Министъра на вътрешните работи през месец юни ни позволи да, да продължаваме да, да, да вършим дейности в подкрепа на децата и непълнолетните. Това, което се промени от началото на, на процеса през октомври и ноември, е следното. След пристигането си, мигрантите биват разделени, разделени по, по националност. Твърдяна или действителна получавате информация по отношение на това, кои мигранти имат право на задействане на процедурата за преместване в други държави членки на Европейския съюз или преселване. По отношение на, на ограниченията, които се налагат, те се увеличават Надяваме се, че ще може да се изпълни процедурата цялостно, като се отстранят критиките, проблемите, по които до сега е отправена критика. Между сомалийски мигранти и такива от Еритрея Често пъти, се, често пъти възниква напрежение, понеже Сомалия няма право на, на, на убежище, а те не винаги са съгласни с това разграничение. Също така, има лица, които се опитват да предоставят консултации на различни културни общности и групи. Много важни са нигерийските ни а, сътрудници. В работата с а, хора от Нигерия. Центъра в Лампедуза. В него пристигат 90 души всеки дневно. Много е трудно да се провеждат обстойни е, събеседвания с всяко лице. А по-специално за непълнолетните лица без придружител – Много е важно да, да работим заедно с е, Министерството на вътрешните работи, но не съществува официална процедура. Трябва да се създаде такава, за да се гарантира, че няма лица, които всъщност по-големи, всъщност са пълнолетни или са придружени от някой, който реално не е техен родител или настойник. Необходимо е, е да се осигури възможност да, да продължават експертите ни да работят в подкрепа на общността. Благодаря, председателя. Благодаря на всички е, гости, които се изказаха за това, че накратко представихте своите изложения. Колеги, и сега давам думата за въпроси. Моля не повече от две минути. Е НП има думата първо. Благодаря. Благодаря ви за интересните презентации. Имам а, няколко въпроса към италианските представители. За какви, какви хора са бежанците? Младежи, мъже или жени, деца? Имате ли някакви, някакви статистически данни за това? Колко деца има, колко семейства, колко майки с деца? Втория въпрос е следния. От самото начало италианското правителство каза, че е, трябва да се осигури е, достатъчно голям брой гранични служители. И аз искам да знам дали граничните служители, които са предоставени на, в Лампедуза, съответстват на нуждите. Благодаря. Господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да чуя какво мислят представителите на Италия. Благодаря ви за, за изложенията, естествено. Въпросът ми е свързан с нещо, което е от огромно значение за всички нас. За нас, евродепутатите, когато, когато се говори за, за реакцията на, на, на европейските институции преди настъпването на криза, е много важно да, да, да, да тази комуникация да тече да, да, да, гладко. А в момента има проблем с, комуника... с комуникацията. Горещите точки са отклик, е, който най-вече цели да, да засили сигурността. А, искам да получа информация за това какви протоколи се следват от Америка, от извинете, италианските компетентни органи по отношение, например, на насилствените действия. Колко често се налага това? Колко често представители на правоохранителните органи трябва да се наместват. И също така как се урежда участието на неправителствени организации, най-вече правозащитни организации, които да работят с най-уязвимите лица. Чухме вече изказ... Чухме изказването на, на такава една организация, която се занимава с непълнолетни деца. Значи децата са, са най-уязвимата група. От целият контингент на, на, на горещите точки. Те искам да знам по какъв начин е уредено формално участието на, на не правителствени правозащитни организации, най-вече по отношение на децата. Благодаря. Госпожа Стивен Секаре. Благодаря, господин председател. Драги колеги, подобен въпрос ще задам, като този, който зададох и по отношение на Гърция. Знам, че положението там е различно хората за хората в Сърдиния, например, положението е по-леко, колкото за хората в континенталната част на, на, на Италия. Искам да видим какво е положението с регистрацията. Повечето бежанци биват ли регистрирани и биват ли е, проверявани достатъчно обстойно? Ако сте лице от Сирия или от Ирак или е, друга част засегната от е, военни действия, каква е процедурата за даване на статут на беженец? Това, е, това е много важно за горещите точки, които за сега изглежда функционират достатъчно добре, но ако проверката се прави на самото горещо място, където няма достатъчно, достатъчно достъп до информация, мисля, че се обезмисля предназначението на горещите точки. В момента, в който се регистрират, те, те са свободни да, да пътуват нататък. Благодаря. Алда, има думата, заповядайте. Благодаря. Благодаря на, на експертите за предоставената информация. Искам най-вече да благодаря на, на дамата, представител на Save the Children. Аз всъщност ние се запознахме при моето посещение в Лампедуза през май месец тази година. Наистина много уважавам работата ви. Въпросът ми е свързан с идеята за мерките за неотклонение, задържането на, на лицата ще обежище. В Австрия, например, там знам какво е положението, се задържат хора до 24, 28, 48 а, а, часа при подаване на заявление за, за обежище. Аз съм разговарял с представители на полицейските служби. Те по принцип не са много склонни да, да пристъпват е, към тази мярка, защото търсенето на обежище не е, не е престъпно деяние. От друга страна, това е скъпа процедура, тя отнема много време и самата полиция не, не вижда нуждата да се задържат хора, които просто търсят обежище. Та искам да знам вие какво мислите по този въпрос. Благодаря. Мари Кристин Гуе. Е, Благодаря, господин председател. Всичките, всички сме съгласни, че положението в Италия е различно от това в Гърция нито по броя на мигрантите, нито по други условия, но тя има предимството на това, че има опит, повече опит. Тъй като по-отдавна е обект на мигрантски вълни. Затова бих искала да знам. А, как анализирате развитието, еволюцията на мигрантският поток, особено а, като се има предвид какъв брой, голям брой деца и непредружени малолетни пристигат, нещо, което ни казват неправителствените организации. И въпроса за това как се отнасяме към тези малолетни, защото неправителствените организации ни съобщават, че някои от пристигащите всъщност са пълнолетни, според тези организации какво правите, за да установите със сигурност каква е възрастта на пристигащите мигранти? Това е важен въпрос. Искам да знам дали вече има установена някаква практика в Италия. Бих искала също така да настоям на важността на идентифицирането на пристигащите, за да може да се отсеят истинските е, бежанци от онези, които са економически емигранти. Говори се за е, че 75% биват признати за е, бежанци, какво става с останалите 25%, след като са отказани техните му за обежище. И тук ще неправителствените организации сигнализират, че недостатъчно бързо се обработват онези, които искат обежище и си това първо отсяване на видовете мигранти се прави от полицията и методите са в много голяма степен проблематични, проблемни. Знаем примерно за нигерийка, която са изпратили не една, няколко такива жени нигерийки са били изпратени, изпратени обратно в Нигерия, където те са били жертва на заплахи. И в, в, в, в рамките на процедурите е, за връщане. Е, това не отговаря на установените е, изисквания. Затова бих искал да знам как Европейската комисия и различните европейски институции внимателно следят дали това, което се прави в Италия, отговаря на европейските норми и закони, включително на законите и конвенциите за предоставянето на убежище. И дали в случая, тези, всеки случай се разглежда конкретно във връзка с данните за него, а не по националност. Европа за свободата и демокрацията. Благодаря, господин председател. Добър вечер на всички оратори. Първият ми въпрос е свързан с процедурата за установяване на самоличността. Всички страни ни критикуват, защото не се справяме добре по отношение на установяване самоличността на нови иммигранти. Преди няколко дни разговарях с естонския министр, който продължава да твърди, че Италия е страна, която се държи по неподобаващ начин по отношение на регистрацията и определяне на самоличността на иммигрантите. Ето защо ми се иска да разбера с процедурата с горещите точки дали се подобрява самата процедура. Имам предвид тези 905 иммигранти, които пристигнаха вчера в Калабрия от северен, северните части на Афганистан. Не знам колко непълнолетни лица и деца са сред тези 905 души, които са пристигнали. Как се справяте с тези потоци, имайки предвид зимните условия и тук човек би очаквал да има намаление на броя на лицата, които прииждат. Как процедирате към тях? Дали ги а, изпращате директно към горещите точки или първо се преминава през процедурата на снимане на пръстови отпечатъци и лицеви изображения? Как а, функционира системата? По време на придвижването се установява, че някои лица се губят и това засяга най-вече деца. В Италия има много не, непълнолетни лица без придружител, които изчезват от радарите. Ето защо искаме да разберем каква е стратегията, която се прилага към тази изключително уязвима категория. Въпрос към представител на организацията Save the Children. Беше споменат проекта Посейдон. Бих искала да разбера каква е информацията на Министерството, дали има някакви последващи действия, след като се правят проверки в центровете. Има ли някакви резултати или просто нещата са в застой? Благодаря. Ели Шлайн има думата сега. Благодаря, господин председател. Бих искала да разбера от доктор Марконе какво се случва след регистрацията в горещите точки и в тези горещи точки, които те първо ще започнат да функционират. В четвъртък бях свидетел на процедурата за приемане на а, голям брой лица от Нигерия. Когато те пристигнат в този център, те не получават необходимата информация по отношение на основните си права и международна закрила. Ето защо въпросът ми е как какви мерки се използват, какви критерии се използват, за да се разграничат нерегулярните мигранти и тези, които трябва да бъдат преселени. Ако критерият е националност, то тогава рискуваме да се нарушат основните човешки права и да има дискриминация на принципа на националността. Освен това, ми се струва, че когато се стигне до отказ това не отговаря не отговаря на приятите процедури и най-вече на новия протокол номер 142, съгласно който лицето може да остане за една година, но това води до неравнопоставеност по отношение на третирането на данните и това може да доведе до дискриминация, до забавяне на задвижване на самата процедура. А по отношение на децата и определянето на тяхната възраст, процесът, който се използва, трябва да бъде сериозно подобрен и усъвършенстван. Наистина трябва много работа в тази насока правото на закрила не се гарантира по отношение достъпа до правни услуги. Ето защо ми се иска да разбера малко повече за случаите на връщане и в заключение ще отбележа, че условията и самата ситуация са наистина крайно абсурдни. Гърция и Италия са подложени на всички тези условия за това как се организира процедурата на преселване и няма никаква солидарност. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Моля да ме извините, че не бях тук в началото на заседанието и поднасям извиненията си към ораторите, но трябваше да направя изказване на друго място. Благодаря ви много при все това, защото виждам, че са обменени много идеи в областта на миграцията. Съвсем накратко, Имам два-три въпроса. Знаем, че миграционните потоци продължават и говоря с оглед положението в родината ми Италия. Миналата седмица 40 000 души пристигнаха на италианското крайбрежие. Ето защо не сме много оптимистично настроени по отношение на бъдещето развитие и намаляване на броя на тези потоци. Първият ми въпрос е по по-общ характер и като цяло е насочен към комисията. Имайки предвид резултатите от работата през последните няколко месеца, наистина ли разбираме как точно стоят нещата по отношение на миграционните потоци? И дали наистина в различните европейски страни Знаем и сме спокойни, че са предприяти всички необходими мерки, за да се справим с съществуващите проблеми. И какво още може да се направи по отношение сътрудничеството между всички държави членки? Още един въпрос който засяга сътрудничеството между различните агенции, най-вече между Европол и Фронтекс. Бих искала по-добре да разбера как се осъществява сътрудничеството и върху какво се поставя акцент. Смятам, че в програмата за миграцията трябва да се включи и Евроюст, за да може да направи своя принос към а, миграционните потоци и последиците от тях. Бихте ли ми казали дали може да се осъществи сътрудничество между Frontex и Евроюст? И накрая още един въпрос, който взимам при сърце, а именно отношението към децата. 25% от всички иммигранти са деца. Техния брой обаче се увеличава, както се увеличава и броя на непълнолетните лица без придружител. В, в Швеция техния брой се е удвоил дори през последните няколко месеца. Наистина, поставя се акцент върху закрилата на децата в горещите точки. Но друг аспект е свързан с децата, които са невидими, т.е. децата, за които нищо не знаем. Децата в тази категория рискуват да попаднат в една много-много опасна ситуация. И въпросът ми е към представителя на организацията Спасете децата. Дали е възможно да се даде приоритет на тази категория деца и да има конкретна квота за тези деца в процеса на преместване. Ако можете да ми предоставите информация, ще съм благодарна. Благодаря и сега Ана Гомеш. Благодаря. Струва ми се, че има само едно и половина места в категорията горещи точки. Едното е в Лампедуза, половинката е на лесбус. Но наистина тук стои въпроса за процедурата по преместване. И наистина стигаме отново до проблема, който се очертава в Португалия, а именно, че не пристигат иммигранти и това е пряко свързано с техния происход. По отношение на децата и непълнолетните без придружители, иска ми се да разбера дали Спасете децата, УНИЦЕФ и други организации имат система да проследяват броя на децата и непълнолетните, които подлежат на процедурата на преместване, така че те да не попадат в престъпни мрежи и организации, след като бъдат преселени. По отношение на обработването на данните на информацията в Италия, и заявленията за гарантиране на безопасност до каква степен това е национален приоритет и националността може да бъде дисквалифициращ фактор. Защото всички знаем дискусията, която се води, че голяма част от лицата пристигат в Валета, но голяма част от лицата, които идват от Етиопия, от Еритрея, те бягат от насилие дали те могат да подлежат и имат правото да кандидатстват за предоставянето на обежище. На следващо място по отношение на а, престъпните мрежи и съвместната операция, военноморска операция София. И каква е ролята на каналджиите и мрежите? наистина дали има наличната процедура, за да се проследят отделните пътища, които съществуват и дали по този начин не правим мечешка услуга на всички лица, които искат да получат обежище. Защото по този начин ми се струва, че наистина подпомагаме а, бизнеса на каналджиите. Председателя, благодаря. Благодаря на всички, които зададоха въпроси. Сега ще дам думата за отговори и последния път, когато бяхте тук, господин Марконе, вие засегнахте различни въпроси по отношение на ситуацията в Гърция, трафика на жени, най-вече от Нигерия и така нататък. Голяма част от тези лица са непълнолетни. Така че, господин Марконе, какво можете да кажете по отношение на броя на тези лица, функционирането на горещите точки, тези агресивни форми на трафик, свързани с всички миграционни въпроси и потоци? Защо защото наистина голяма, голяма част от тези лица са непълнолетни. Така че ще ми е интересно да разбера какво прави Италия в момента и предвид и това, което чухме от Гърция. Ларо Мишел първо. Благодаря, господин председател. Започнахте с въпроса за непълнолетните лица. Мога да ви дам данни от януари до края на октомври. 1600 мъже, 740 непълнолетни. Тоест, придобивате обща представа. Повечето наистина са мъже, но от януари до октомври приблизително 50 000 непълнолетни лица. Наистина проблемът е доста сериозен и организацията Спасете децата вече предостави коментар. Налични са съответните процедури, които са насочени към децата в Лампедуза, в цяла Италия, но наистина проблемът е, че липсва необходимия капацитет. Чрез финансирането, което се осигурява, тази година за Италия е определен бюджет за Италия именно в тази насока за непълнолетните лица. Казахте, че има паралел между Гърция и Италия. Да, до известна степен това е така, но наистина има и голям брой лица от Пакистан, Афганистан, които пристигат на гръцките острови. И това е общ проблем както за Гърция, така и за Италия и трябва да се спрем на него. Вие говорихте за това как еволюират мигрантските потоци между миналата и сегашната година намаляха, а, намаляха, а, а, общите обеми са равни, между 160 и 150 хиляди. Тази година се увеличи броя на идващите от Западна Африка, от Нигерия, Гамбия, Кот Дивуар и други страни, в сравнение с Еритрея и другите страни от Източна Африка миналата година. Така че е трудно да се предвиди какво ще стане в бъдеще. Една голяма част минават през Гърция, през Балканския път. Ако продължават там, границите се затварят, така както границата между Гърция и бивша Югославска република Македония, ще видим повече бежанци да пристигат на италианските брегове а, или пък се минават от Гърция през Албания и ще идват в крайна сметка пак в Италия. И нещо важно. Още нещо важно. Не, трябва да се свързва, да се обърква въпросът с националността и при положението за даване на обежище. Значи, такива критерии има само когато става дума за преместването. 75%, които имат право на а, обежище, те могат да използват а, системата за презаселване. Но когато кандидатствате за убежище, дали сте от Сенегал а, или от Нигерия или от другаде, а, а, вашия случай се разглежда въз основа на фактите, а не а, това откъде пристигате. Тоест в никакъв случай не решаваме случаите само въз основа на гражданството то е фактор, ако идвате от безопасна страна, това се взима предвид. Но при понеди, които искат обежище, всеки случай се разглежда отделно. В Италия ЕАЗО следи този процес да бъде много внимателно, да се преди много внимателно към тези правила. Сега. По въпроса за а, е, областта Калабрия. В Калабрия нямаме горещи точки. Това е една от трудностите. Затова призоваваме Италия да създаде повече горещи точки, а не само в Лампедуза, където има място за 500 души, а 5000 пристигат в един ден. Очевидно не могат да се справят властите, необходими са и други горещи точки и то колкото може по-бързо. Благодаря. Председателят. Благодаря. В е, е, е, скоро време ще се прекъсне връзката с нашата гостенка от Save the Children. Бихте ли могли да говорите в рамките на 5 минути на някои зададените въпроси, за да може да ги чуе тя? Благодаря. Има три неща, които си трябва да бъдат споменати. А първото е, се отнася до данните. Второ, идентифицирането на пристигащите. И а, трето, непридружаваните малолетни. Има 15 000 малолетни, които са пристигнали в Италия. Една трета от от децата се пристигат с един или двама родители, но, две, но голяма част, две трети, пристигат сами. Много голям брой от Еритрея, около 3000, около 1000 от Сомалия и около 1700 от Египет. Малолетните от Еритрея и Сомалия веднага се изпращат към други европейски страни и там не знаем какво става с тях. Те отиват в други страни, където живеят техни роднини. И за да не, бъд, да не изчезнат те там, да не потънат без следа, много важно е те да бъдат веднага включени в процедурите за презаселване на мигрантите – Не веднъж сме казвали, че е необходима една година, за да може един малолетен да отговори на всички условия и да бъде изпратен в друга страна. Малолетните и децата обаче не искат да чакат толкова време и хукват и отиват другаде сами. А, така че много необходимо, е необходимо те да получат информация. Имаме протоколи, които ясно казват какви стъпки трябва да бъдат направени, за да може е, е, малолетните да разберат какво се очаква от тях. Има вече предвидени правила, но просто те трябва да бъдат одобрени и то колкото може по-бързо. Защото в противен случай, както сме свидетели и днес в Лампедуза, разглеждат доколко са се развили е, костите на китката, за да видят дали е, съответното лице е достатъчно е, зряло и дали е малолетно или не. Опитваме се също така да предотвратим, особено момичетата, да, опасността да станат жертва на трафик на хора. Благодаря. Сега господин Маркони. бих искал, искал да кажа веднага нещо на колегата, който попита за непредържаваните малолетни. Съжалявам, че някой, който е работил от 2007 година в тази област, спомена термина отказ или отхвърляне. Няма, няма подобен термин, няма подобна практика в, в е, Италия. И като казвам това в самото начало, нека започна да отговарям едно по едно. Депутатът от НП. Имаме, значи, върховният комисар е, по въпросите на беженците на ООН. Има е, комисия от четири члена, които работят е, по въпроса. А, не искаме да се отказваме от колегиалният подход, който осигурява баланс и дава сигурност на кандидатите за обежище. В бъдеще процедурата ще бъде по-прозрачна, още по-прозрачна. Сега въпросът за границата с Словения. Имаме отлични, поддържаме отлични отношения с първо опазващите и правоприлагащите органи в Словения. Много внимателно следим да бъдат зачитани правата на човека. Сила се използва само в крайен случай и в случаи, когато това е необходимо. Значи, правоопазващите органи се придържат към обективни критерии. Ръководят се от обективни критерии. Сега за неправителствените организации. От 2006-2007 година насам работим с неправителствените организации, които участват в, нашата работа навсякъде. Опитваме се да преодолеем предразсъдъците. Госпожо Стивенс, радвам се, че ви срещам тук в Брюксел, но като казвам това, за разлика от много други европейски страни, трябва да кажа, че в Италия в Италия се взимат пръстови отпечатъци и се установява самоличността на всички при... много голям брой от пристигащите. За разлика от други страни, казвам. И за това свидетелстват данните в е, Евродак. Там са обективните данни, а не е, приказките, които се разпространяват е, за това, което става в Италия. Тази работа е много добре организирана в Италия няма, никой не бива задържан, задържан в Италия поради това, че е поискал убежище. Ние позволяваме на притигащите да работят в условия на свобода, настаняваме ги в приемни центрове и ги, те остават там, докато а, положението им бъде решено. В центрове за задържане настаняваме онези, които представляват опасност за обществото. Госпожа Баджана, говорите за контрола на бежанските потоци. Пристигат много деца от Египет. Всъщност, семействата им ги изпращат в Италия, защото само по този начин могат да им осигурят някакво по-добро бъдеще. Италия, както и други страни, подчертавам, както и други страни, не връща никога малолетни в страната, от която са дошли. Тъй като интересите на детето за нас са над всичко. ако децата, ако интересите на децата не изискват те да бъдат спратени другаде, ние ги оставаме при нас. Имаме специализирани центрове и достатъчно ресурси на разположение, за да решим този въпрос. Госпожо Ферара, проблема с идентифицирането на пристигащите – ние ги идентифицираме. Може да се справите с данните и числата за това. В горещите точки и Лампедуза, и другаде, на Реджио Калабрия, Сардиния, навсякъде, където пристигат бежанци. имаме процедури, които действат вече от няколко години. обработват се пристигащите. Работим с подкрепата на Save the Children, с Върховният комисар за беженците и други организации. Какво за Садтон? Както казах и по-рано, имаме споразумение с Върховният комисарят за, на за бежанците. Е, съществува и Конвенцията за защита на правата на човека говорите за забавенето на отказите. Но аз пак ще кажа, нямаме такова нещо като отказ или отхвърляне в Италия. И даваме заповеди за напускане на националната територия. Нашето сътрудничество с агенциите на Европейския съюз и Фронтекс и ЕАЗО. С тях работим в много, много тясно сътрудничество. Колкото за Португалия, очакваме одобрението. Знаем, че в Португалия се върши много полезна работа. И ще бъдем с голямо удоволствие ще отправим някои от мигрантите към Португалия. За Нигерия въпросът е много сложен, не мога сега да а, го изчерпам за няколко минути, но а, го работим в тясно сътрудничество с международни организации, които се занимават с проблемите на миграцията. Имаме центрове за приемане на бежанци, но проблема е сложен. Много е трудно да бъдат а, от отделени тези е, лица от сложните социални условия, в които се намират. Да бъдат откъснати от тези сложни условия, в които се оказват. Мисля, че сме свършили до сега доста добра работа, ще продължим така. Опитваме се преди всичко да спасим а, е, момичетата, които пристигат е, от там, а, от а, опасността да бъдат направени рубини. Работим и с ООН, и с всички други организации. Не всички се биват връщани в Нигерия, това не е верно. Някои се изпращат в Централна или Северна Италия. а се изпращат в Нигерия само когато подобно решение е взето от съдия. Сега вече е, прехвърлихме времето, вероятно няма да имаме превод по-нататък. Не мога да дам думата на повече желаящи да се изказват. Приключихме с списъка на желаящите за изказване. Ако е наистина само за 10 секунди, добре. За 10 секунди, добре. Благодаря, господин председател. Накратко ще се изкажа действително. Съжалявам, че късно пристигнах, но и самолета ми закъсня за това. Аз искам да попитам колко двустранни споразумения е подписала Италия за, за връщания. И какво става изобщо там по това въпрос? Това проблем в системата ли е? Египет, Марокко, Тунис, Нигерия с споразумението за реадмисия. Работим и с други а, е, е, страни. преговаряме с комисията, да получим подкрепа е, за включване на, на, на споразумение за реадмисия и всички останали страни, за да можем да ползваме механизмите на Frontex господин Шембри и господин Кослар. Искате ли нещо да кажете накратко? Една дума, да. Благодаря. Между, за сътрудничеството между Европа и Фронтекс. 2008 година стратегическото споразумение е подписано допълнително оперативно споразумение миналата, миналия петък това дава възможност за обмен на информация, която включва вече и лични данни. Това е ново. Frontex, Frontex може да, да обработва и да праща на Европол лични данни. Други елементи на това сътрудничество са поканата Европол да работи съвместно с Frontex и да, да споделя информация и в рамките на Евросур. Също така обмен на аналитична информация, аналитични данни и сътрудничество в разработването на годишните работни а, програми. Благодаря, господин Шемби. Едно изречение само. Да. Каза, имаше въпрос дали непълнолетните получават приоритет. Да, те получават приоритет и друг въпрос също имаше. Трябва да се прави ясна разлика между първата регистрация, която се осъществява и регистрацията, която последва в рамките на процедурата подаване на, на, на убежище. Това са отделни процедури. Имаше въпрос дали има някакъв контрол, дали, дали, дали имаме общ поглед, дали имаме данни за положението с обежището. Да, разбира се, но това не означава, че абсолютно всичко ни е ясно. Нямаме кристално кълбо. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които останаха през цялото време днес след обед. Благодаря на нашите гости, на гостите, които бяха тук по, по предната точка. Благодаря и на колегите, които зададоха много ясни и точни въпроси. Ще ми се по-често да провеждаме подобни заседания, но се радвам, че колегите поискаха точно, такова, точно такъв формат заседание. Няма как да е идеално, но, но мисля, че е, правилно подходихме. Благодаря ви, колеги. И най-вече на колегите, които след това не се чу.